Уважаеми колеги, нека започнем работа. Днес след обяд. So, the order... И така, какво ще разглеждаме? Има промяна в реда на петициите. Сега 3, 6, 7. 2018 Реална Каланела е, във връзка с лицата с увреждания. Е, вносителят не е тук. Затова най-напред ще дадем думата на комисията. Госпожа Инна Потенция Пореро. Presenting the commission. Yeah. Представляваща комисията, заповядайте. Okay, very, uh, briefly, the, the... Съвсем накратко. Комисията признава трудното положение във връзка с заетостта на хора с увреждания. И за това предоставя инструментите, които са налични, за да се усъвършенства тяхното положение. Повишаваме информираността относно директивата във връзка с защита на лицата с увреждания от дискриминация с акцент относно настаняването, разумно настаняване – освен това, събираме данни persons with disabilities and on gender and, and uh... Е, и данните, които събираме са свързани с също така и е, тяхната възраст. 17 е, ти принцип от стълба за социалните права, където се припознава правата на хората с увреждания, необходимостта за адаптиране на средата към техните потребности. И бихме желали наистина да чуем и мнението на вносителя, но това можем да заявим на този етап. Благодаря ви. Благодаря. И така, колеги са заявили желанието си да изкажат. Ярослав Дуда най-напред, моля. Thank you very much. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Благодаря, госпожо председател, уважаеми госп... госпожи и господа. Повече от 100 милиона са хората с уврежданията и техния брой нараства в Европейския съюз. Те имат право да работят, да се учат, да участват в социалния живот да бъдат максимално независими. И това е една необходимост за Европа да отговори на техните потребности, не само защото сме ратифицирали Конвенцията за хората с увреждания и техните права, но защото Европа има нужда от социалния, економически потенциал, е, интелектуалния потенциал на тази група граждани задълженията за съответно приспособяване е, на сградите съобразно нуждите на хората с увреждания означава, че е необходимо да се добият допълнителни умения. Освен това, трябва да се премине от една система от е, социално подпомагане към заетост за тези хора. Това е най-добрият начин за да може да се предотврати тяхното изключване от социалния живот. Затова бих желал да остане отворена тази петиция, поне до момента, в който комисията публикува проекта за стратегията за хората с увреждания след 2020 година. Благодаря. Благодаря. Госпожа Чара Гема. Cui... Благодаря ви. Ситуацията, в която се намира вноси... вносителя на петиция е толкова трудна за разбиране, че наистина не разбирам как може да се справи. Тя работи в, при, при мен в а, моята служба. Това е една млада жена с увреждане и стежанката се оплаква от проблемите, с които се сблъсква вече години наред. И наистина много от хората а, които с увреждане се разболяват, просто защото не могат да намерят своя удачна заетост, което пък вече води до сериозен проблем за обществото. Наистина, когато няма възможност да работят, да се развиват професионално, това е сериозен проблем, защото тези хора се стремят към подобно отношение и се, се, се стига наистина до сериозен проблем – разликата е 50,6% срещу 74,8% хора с увреждания срещу хора без увреждания, които намират съответно своята подходяща работа и независимост. Така че в крайна сметка нужно да вложим нужните усилия, за да може да се спазват всички разпоредби на конвенцията на ООН, особено по отношение на дискриминация на хора с увреждания. Трябва да направим всичко необходимо, за да можем да се борим с всякаква форма на трудова дискриминация Необходимо е да изградим добри условия за труд, за да може да имат равни е, възможности, достъп до обучение, квалификация в това число. Така че е, бих желал тази е, бих желала тази петиция да остане отворена, имайки предвид необходимостта да продължим да работим по стратегията за хората с увреждания след 2020 година. Така че хората с увреждания да имат право да работят и това право да им е гарантирано. Много благодаря. Благодаря. Доста дълъг е списъка. Господин Марио Фрам. Grazie Presidente, ho deciso di intervenire in supporto di tale petizione. Благодаря, госпожо председател. Подкрепям тази петиция, защото хората и техните права, хората с увреждания – и техните права е нещо много важно за нас. Ариана Коронело, носителката в момента именно засяга това свое право с внасянето на петицията. Тя има право да участва в трудовата заедост в 20 те и 8 държави членки наистина продължава тази дискриминация и изключително важно е да дадем възможност на тези хора да дадат своя принос за социал-економическото интелигентно развитие на нашето общество. Бих е, желала също така да се приложат съответните членове от конвенцията на ООН борба срещу дискриминация с хората, срещу хората с увреждания. Говорихме по тази е, тема и днес преди обяд. Много важно е да се преодолее тези ограничения, за да могат всички граждани да участват наравно в обществото. Благодаря. Господин Ангел Солип. Благодаря. Правото за труд не е лукс, нито пък каприз. Работата и правото за работа предоставя независимост, достоинство у един човек, както и економическа независимост му предоставя. Следователно, да се изключат хора поради тяхните, техните увреждания е дискриминация и противоречи на конвенцията. И Европейския съюз, Европейската общност е, е страна по конвенцията, а също и редица държави членки. Включително и съответната държава членка, за която става дума, тя също е страна по конвенцията. Това противоречи на 27-ми член на конвенцията за борба срещу дискриминацията на хората с увреждания. Всички лица, дори и унези, които имат увреждания, трябва да имат равен достъп без дискриминация до работното място и следователно. Като група на социал-демократите подкрепяме а, тази петиция. А, нека тя остане отворена и в подобни проблеми, с които се сблъскваме сега, трябва да бъдат залегнати в стратегията за хората с увреждания за периода след 2020 година, за да можем да отправим категорично послание към всички държави членки, така че те да обърнат внимание на проблемите, свързани с тази дискриминация и в максимално кратък срок да се премахнат всички правни пречки и други пречки във връзка с достъпа и поради липсата на подкрепа за тези лица, важно е да се преодолее този проблем, за да бъдат интегрална част от нашето общество. Те имат право да бъдат включвани напълно в трудовите условия и за това бихме желали петицията да остане отворена. Благодаря, заповядайте. Köszönöm szépen a lehetőséget. Mindig ilyen petíciókat. Много благодаря за възможността да се изкажа. Винаги се радвам, когато говорим за петиции от този характер. Съгласен съм изцяло с преждеговорившите ми колеги. Няма да се спирам отново на основополагащите принципи. Те са залегнали в конвенцията на ООН. Вносителката на петицията е лично с високо образование. Тя е с увредено зрение и за това има трудности да намери а, работа. А, в която и да е държава членка на Европейския съюз. За съжаление, в държавите членки нямат хармонизирани минимални изисквания. Говорихме тази сутрин за избирателното право тук въжи същата необходимост да се предприемат стъпки, за да се постигнат хармонизирани минимални изисквания и ангажименти от страна на държавите членки, за да се осигури достъпът до пазара на труда за хора с увреждания. Надявам се, че стратегията на Европейската комисия ще съдържа и мерки в тази посока. Аз мятам, че за бъдеще ролята на Европейският парламент ще бъде много важна. Според мен трябва тази петиция да остане отворена и трябва и за бъдеще да се занимаем с този въпрос. Благодаря. You, Благодаря, господин Косанд. Ще си дам думата и на себе си от името на Зелените. Ние също подкрепяме предложението петицията да остане отворена не съм съгласна с заключенията на комисията във връзка с посочените резерви относно механизма за наблюдение, що се отнася до изпълнението на Конвенцията за правата на хората с уврежданията. Да, това е конвенция на ООН във връзка с независим механизъм за изпълнение на разпоредбите от конвенцията, но Европейският съюз е разгледал конвенцията, има конкретна резолюция в подкрепа на конвенцията. И моето предложение е да напомним на комисията за нейните задължения да наблюдава изпълнението на механизма, подкрепен от институциите на Европейския съюз, като например парламент. И така. Вносителката не е тук. Може би от страна на комисията някакви бележки? Не. Предложението е петицията да остане отворена и може би да изпратим съответно писмо на а, националните органи, засегнати във връзка с а, а, изискванията по директивата. Освен това бихме могли да подчертаем и ролята на комисията за а, наблюдение на транспонирането на директивата в националните законодателства и да поискаме актуализирана обратна връзка по-късно относно наблюдението на комисията, ако решим наистина петицията да остане отворена. Не съм чула друго становище, между другото, по този въпрос. Изглежда единогласно. Всички а, сме съгласни да остане отворена, да изпратим съответните писма. И тъй като има представител на комисията, възползвам се от това, за да подчертая, че е тяхно задължение да проследят изпълнението. Благодаря много. Следващата петиция. Както беше по предварителният ни дневен ред, е, две 80 от 2019 година от ДЖБ Испания относно положението на производителите на портокали от Валенсия. Няма вносител, така че веднага ще дадем думата на комисията господин Люк Берлатие. Oui, merci. Monsieur Berlotier, est-ce que vous êtes là? Тук ли сте, господине? Merci. Euh, oui, nous sommes bien, euh, благодаря. Ние сме в течение на значимостта на този а, отрасъл с цитрусовите плодове в Испания, Валенсия по-конкретно. Много пъти сме се изказвали в този смисъл, имайки предвид и конкретно положението на производителите в този регион – и ние, разбира се, сме се срещали с тях и в Брюксел. Имайки предвид казаното относно производителите във връзка с комерциализацията на цитрусовите продукти и вноса от Южна Африка. В крайна сметка можем да кажем, че тук не става въпрос за макроекономически елемент относно увеличаване на този внос. Точно обратното, то спада. От, от 2018 година 5% повече е вноса за само за един период от октомври-ноември. Т.е. това не е свързано с производството от Валенция и региона. В противен случай процентите са 40. Също така от 18-та година от Южна Африка 10% има спадане в сравнение с предходния период. И в цитрусовия отресъл в Валенсия, Испания, е, в този смисъл няма въздействие относно този внос. Точно обратното. По структура на е въпроса във връзка с е, това производство 18-19 година много важна е тази продукция, повече 8% в сравнение с предишната кампания във връзка и с е, климатични условия и във връзка с е, периода, за който става въпрос за увеличаване на търговията. В крайна сметка управлението и отглеждането е по-ограничено в тази връзка. И цитрусовите плодове от по-малък размер и условията климатичните са благоприятни през зимата е доста по-кратка и доста по-топла. А що се отнася до наводненията и силните бури дъждове? Е, важен аспект относно качеството на цитрусите и също санитарните и фитосанитарни мерки. И така има малък проблем във връзка с е, границата с Франция във връзка с търговията с цитрусови плодове по отношение на Франция в сравнение с останалата част от Европейския съюз. И така, що се отнася до положението на производителите на цитрусови плодове и тук в Брюксел, срещите, които се провеждат, всички организации на производители, може би 34 процента е организацията. Около 300 са организациите на производителите и е, много важно е да се обърне внимание именно на възможността да се организират още по-активно в организации на производители. Този процент е до 50% и повече в други части на Европа, имайки предвид и мерките, които се прилагат, това число санитарни, фитосанитарни или мерките във връзка с кризите. И така, що се отнася до конкретно тези райони във връзка с развитие на селските райони и инвестициите, които остават като една възможност, възможност на производителите на цитрусови плодове в този регион, включително и в Валенсия в Испания. Това е факт и има и други инструменти, които са на разположение, така че да може да се преодолее кризата с производството, на което станахме свидетели, за подобряване на конкуренцията, също така да се подобрят мерките за инвестиции, включително в инфраструктурата, работа по отношение на околната среда и отново фитосанитарни аспекти. Благодаря. Monsieur, cette explanation. So... Благодаря за това обяснение. И така, от, ви имате думата госпожа Реко най-напред. Gracias. Seguramente... Благодаря ви. Със сигурност тази петиция, написана лично от един селскостопански производител Валенсия, е един от многото примери за това, колко са засегнати много дребни и средни производители на селскостопанска продукция са засегнати от либерализацията на международната търговия. Виждаме това на примера на Испания. Доста съм изненадан това, което чух в подробното изложение на комисията, обаче ние знаем, че се произвеждат цитрусови в Европа и извън нея. И знаем, че много често са засегнати поради вноса на цитрусови плодове. Нашите производители много често има протести и обединенията на селстопанските производители, включително и на цитрусови плодове, внасят важни предложения, които трябва да се отчетат и да се отразят тук. Например, да има предпазни клаузи в договора с Южна Африка от 2016 година. Тази клауза предвижда задължително да се и извърши предварителна и последваща оценка на въздействието на вноса на селскостопанска продукция с участието на групите производители, които могат да бъдат засегнати от този внос. Също така трябва да има еднакви проверки от гледна точка на фитосанитарните изисквания към внасяните продукти и продуктите произвеждани в Европа. Затова ние предлагаме да остане тази петиция отворена и да се поиска доклад от Европейската комисия който да се обясни дали ще бъде активирана предпазната клауза от споразумението с Южна Африка от 2016 година и дали ще бъдат защитени производителите от Валенсия, които са поставени в неравноправни условия и са застрашени. Сега госпожа Агилар, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Така, както посочи вносители, ситуацията с производството на цитрусови плодове във Валенсия е наистина много драматична. Много години производителите в Валенсия продават своята продукция под събестойността. Те трябва да се конкурират с производители от Египет, от Турция и това още повече влушава тяхната ситуация. Европейската комисия не се намесва в тази ситуация. И примера с внос от Южна Африка доказва за пореден път липсата на интерес към съдбата на европейските производители. Много правилно посочва вносителя, че вносата на портокали от Южна Африка се предлагат едновременно с портокалите, произведени в Валенсия и това е нелоялна конкуренция. 50 цента е заплащането на тези, които събират портокали в Южна Африка, което е значително по-низко, отколкото заплащането в Испания. Все повече наблюдаваме внос на портокали – от Южна Африка, които са заразени с различни заболявания. И виждаме, че от същите заболявания вече страдат и португалите внасени от Тунис. И какво ще прави комисията напред? Ще внася все повече ще позволя да се внасят все повече продукти възоснова на неравностойни условия, залегнали в договорите и ще продължи да накърнява интересите на европейските производители. Затова предлагам петиция да остане отворена. Благодаря. Извинете, не видях точно вашето име. Господин Гарсия Маргайо. Благодаря ви, госпожо председател. Цитрусовите плодове са подложени на много проблеми. Има проблеми, които са свързани с времето на тяхното събиране и много други проблеми. Започвам с времето на събиране. Преди единствената конкуренция в Валенсия идваше от Марокко, Турция и Тунис. И събирането на протокалите в това време съвпадаше с реколтата в Испания. И виждаме, че сега ситуация влушава с вноса от Южна Африка. Това въжи и за мандарините. Виждаме, че се внасят цитрусови плодове от Южна Африка с намаляване на митата и точно това въжи за периода, когато започват да се предлагат първите цитрусови плодове, произведени в Валенсия на пазара. Вътрешното производство на цитрусови плодове и вносът на портокалите и мандрините най-вече е проблемът, на който е посветена първата част на петицията. Втората част е свързана с фитосанитарния контрол. Контролът на вноса е с много недостатъци. Има поне две заболявания, които са установени по внасените цитрусови плодове от Южна Африка и Туниса. Последиците за нашите екосистеми и здравето на нашите граждани предизвикват сериозна загриженост. И втората част на тази петиция изисква да се създадат системи за фитосанитарен контрол от гледна точка на общината. Председателката, извинете. Преводачите моля да забавите темпото. Ако говорим с едни и същи думи, ние, Народната партия, Подемос и Вокс, това е нещо, което е почти равно на чудо, но това показва колко е важно да се действа на общностно ниво. Господин Васкис, заповядайте. Заповядайте, господин Васкис. Благодаря ви, госпожо председател. Испания е един от лидерите на производството на цитрусови плодове в света и областта Валенсия е лидираща област в Испания. И необходимо общностните институции да подкрепят това производство. За това подкрепяме нашия сектор, защото става дума за поминъка и добрите условия на живот на нашите производители. Вноса на цитрусови плодове от Южна Африка сериозно засяга нашите производители. Но освен всичко друго, трябва да се потърсят решения. Преди всичко, нека да не забравим, че скоро започват преговорите по новата ОСП. Ние искаме ОСП да възнаграждава иновациите в селскостопанския сектор – Искаме тя да възнаграждава унези, които искат да въвеждат иновация, а не само да възнаграждава онези, които предлагат ниски цени. През 2018 година Испания изнесе цитрусови плодове които са толкова необходими за сектора и не трябва да се пречи да се извършва износ от Испания. Не трябва споразумението да накърнява производител в Испания. Необходимо е също така да бъдат обещетени селскостопанските производители – за това, че се нарушават клаузите на търговското споразумение. Виждаме тук нелоялна конкуренция, обяснявана от свободната търговия. Имаме една възможност да се подобри ситуацията и всички да извлечем полза от огромния потенциал на селскостопанския сектор в Испания. Затова, госпожо председател, моля да остане тази петиция отворена. Благодаря ви. Господин Бенхувер. Благодаря, госпожо председател. Мога само да подкрепя изцяло преждеговорившите испански колеги. Само поради факта, че производството се е увеличило в Испания и е намалял вносът, не помага за разрешаване на проблема. Движение от 1% в която идея посока не допринася за почти никаква разлика. Трябва да имаме предвид и какви са разходите за производство в Испания. Те са по-високи, отколкото другаде по света и не може да се каже, че в Африка се произвежда по същите, при същите условия, като в Испания. Трябва да отчетем и опазването на здравето И тук производството в Европа е по-важно от гледна точка на опазване на общественото здраве, отколкото вносните продукти. За да се подкрепят организациите на производителите и на пазара, трябва да подкрепим съответните сдружения. Аз се присъединявам към искането на моите колеги тази петиция да остане отворена и отново да се отправи запитване към Европейската комисия. Благодаря, госпожа Агиер Гарсия. Е, Благодаря ви. Има съгласие, което личи във всички изказвания, но аз искам да говоря за един аспект, за който говориш представителя на Европейската комисия. Говорим за производство на цитрусови плодове – и виждаме, че производството е по-малко, отколкото търсенето на европейско ниво. Не се произвежда онова количество цитрусови, което се търси от потребители в Европейския съюз. За това има държави, които имат интерес в това да има благоприятни условия за внос от трети държави. И точно за това има това споразумение с Южна Африка и преките последици са за испанския сектор на производство на цитрусови плодове, който е основния сектор производител на цитрусови в Европейския съюз. Да, може и този сектор, както и други, да има структурни проблеми, но проблемът е преди всичко свързан с промяната в последното споразумение. И това е нещо, което трябва да обмисли Европейската комисия. Ако не е Генерална дирекция търговия, то е Генерална търгов... дирекция по селско стопанство. Както вече казаха, колегите има един период, когато не се плащат мита при вноса на цитрусови. И този период съвпада с графика на производството на цитрусови във Валенсия. И това води до пряка вреда на производителите. Освен това, искам да попитам представителя на комисията, защо се случиха следните неща? Защо се намалиха изискванията към цитрусови плодове, внасени за преработване? Защо защо бяха намалени изискванията за портокалите, внасени от Южна Африка за целите на производство на плодов сок. И става дума за Южна Африка, в която има много сериозен проблем с заболяване на портокалите. Това означава, че ние можем също така в Европа да пострадаме от тази болест по цитрусови плодове. Кой е заинтересован от това да се създават благоприятни условия на, за вноса от Южна Африка? Комисията не го признава пряко, обаче тя с действията си уврежда ситуацията в сектора на производство на цитрусови в Веленсия. Затова искам да се промени графика за прилагането на митата, а също така да се спазват фитосанитарните изисквания. Тук в Европейския съюз имаме много високи изисквания, обаче с един изпълнителен акт на комисията се намаляват изискванията към портокалите внасени от Южна Африка. Дали това е фаворитизъм, който вреди на европейските производители? Да, и това, което е още по-лошо, че може би да, има някои структурни проблеми, но с подобни споразумения, не само с Южна Африка, но специално с Южна Африка, как може да не се отчита, че основният конкурент на Европейския съюз в цитрусовия сектор е Южна Африка. Каква е целта? Да се унищожи в Европа сектора на цитрусови плодове? Надявам се, че не. За това трябва да се гарантира това да се прекрати тази ситуация на производителите на цитрусови плодове в Испания и в цели Европейския съюз. И искам да кажа, че на последното пленарно заседание беше одобрена резолюция срещу изпълнителния акт на Европейската комисия за улесняване на внос на цитрусови плодове с отслабени фитосанитарни изисквания. Мнозинството на депутатите, огромното мнозинство депутати одобри тази резолюция. Трябва този акт да бъде отменен, защото виждаме, че се създават благоприятни условия за сектора на цитрусови плодове в Южна Африка за сметка на европейските и по-специално валенсианските производители. Благодаря ви. Повече няма желащи да се изкажат, така че ще направя следното заключение. Всичките... Всички оратори предложиха да остане отворена тази петиция. Припомням, че тази петиция беше изпратена на комисията Агри през ноември. На 20 ноември също така беше изпратена на комисията Инта. Комисията Агри не изпрати отговор. Комисията Инта отговори, че ще включи тази петиция в работната програма на комисията. Имаме писмен отговор от комисията, но вече и слушахме представителя на комисията. На 18 февруари, вчера, комисията твърди, че няма информация ситуацията на пазара на цитрусови плодове, портокали е, няма връзка с вносата от Африка. Виждате, имаме противоречива информация и това само по себе си е причина да търсим повече информация по тази тема. Така че предлагам тази петиция да остане отворена. Не знам дали трябва още веднъж да изпратим тази петиция на комисията Агри, за да им припомним, че не са отговорили. <laughs> You, you are member of Agri, so... Uh, Вие сте член на комисията Агри, така че вие лично можете да настоявате. Да, аз съм член на комисията Агри, но не съм само аз. Има много други колеги. Всички ние тук сме членове на комисията по селскостопански въпроси. Така че, когато има заседание на комисията Агри, ще защитавам тази кауза, но това вежи също и за колегите от партият на зелените. Добре, всички ще поемем ангажимента да установим контакт с комисията Акрия. Това особено въжи за членовете на нашата комисия и ще следим как върви работата по тази петиция. Нека сега да преминем към следващата петиция. So, So, petition 886. Петиция 886 и 1168 от 2016 година и 1059 от 2019 година. Внесени от различни лица с испанско гражданство в връзка с опазването на екосистемата в лагуната Мар Менор. Госпожа Изабел Рубио Перес има сега думата за 5 минути. Не съм Изабел Рубио, представлявам я като нейн адвокат. Вие ще представите петицията, значи. Заповядайте. Благодаря. Населението на автономната област Мурсия, както и цяла Испания са много притеснени от това огромно бедствие, което засяга хората, които живеят в Мурсия. Засяга и екосистемите в този регион. Когато представихме тази петиция на Комисията по петиции в края на 2016 година, Маль Менор страдаше от огромна по степен евтрофизация – и нашата петиция сега посочва, че ситуацията още повече се влуши и че флората и фауната, както вътре, така и извън Марменор, много сериозно са засегнати. Всичко това се дължи поради увеличаването на напояваните площи и неконтролираното строителство – Предварителното проучване, извършено от Комисията по петициите, от Европейската комисия и от испанските съответни органи, всъщност принижиха мащаба и дълбочината на този проблем. И този екоцид продължава. Имаме една лагуна, която е част от Натура 2000 и която представлява международно значение като уникална територия. Да, бяха извършени някои действия, след като имаше жалби от граждани, след като имаше заведени дела, обаче нищо от тези мерки не реши проблемите, включително и че не се и изпълнява законодателството, свързано с управлението на напояваните площи. Говорим също така за огромно замърсяване с нитрати. Става дума за мерки, които всъщност се предприемат в края на тръбата, т.е. не решават проблема в корена му. Европейската екологична политика трябва да бъде насочена към това да се предотврати пълната катастрофа. Превентивните мерки не бяха предприяти на времето от компетентните органи, които се занимават с нитратите, с водните ресурси. Виждаме, че зоната на Мар Менор просто изключена от действието на европейското законодателство. Нарушават се директивата за нитратите, директивата за мрежата на Тура 2000, директивите за птиците и също така местообитанието, както и рамко директива за водите. За момента продължават да бъдат безнаказани у нези, които изливат течни отпадъци в Мара Менор. В басейна на Мара Менор наличието на мрежата на Тура 2000 е просто един етикет, който се спазва само на думи. Нищо не се прави да се предотвратят огромните мащаби на смъртността на фауната. Нарушават се директивите за местобитанията и за дивите птици, които задължават компетентните органи да се избягва влушаването на ситуацията. Ние виждаме, че това, което се случва в Марменор е последица на незаконното изхвърляне на течни отпадъци, а също така замърсяване с тежки метали от местата, където преди е имало минодобивна промишленост. Необходимо е да се създаде административна структура, която да гарантира предприемането на реални ефикасни мерки. Ние сме тук в Дома на европейската демокрация, за да извисим нашия глас за един проблем, който застрашава и бъдещите поколения. Европейската комисия трябва да следи за това да се спазва европейското законодателство. Ние виждаме колко толерантно е отношението към тези, които нарушават европейското екологично законодателство. Губи се една екосистема, която ние я познаваме още от деца. Прави се нещо, което уврежда интересите на хиляди семейства – Нашата петиция иска да се запази отворения характер на петицията, да се извърши проверка на място депутатите в Европейския парламент, за да се убедят те лично в това, което се случва. Също така искаме да бъдат формулирани конкретни препоръки, за да може необратимо да се подобри ситуацията в Марменор. И също молим комисията по петицията да се обърне към Европейската комисия искане да упражни своите правомощи, да изпълни своите задължения и да изисква да бъдат предприяти незабавни мерки по спасяването на уникалната екосистема в Марменор, която освен всичко друго носи поминък на хиляди европейски граждани. Благодаря ви. Имаме също така и нова петиция от 2019 година. Господин Хосе Луис Алварес Кастеянос, Рубио. Не виждам дали петиционера е тук. Не, не, тук съм. Добър ден. Имате 5 минути на разположение. Моля, не повече. Преди всичко благодаря на вашата комисия за това, че ни позволява да представим тази петиция, свързана с ситуацията в Марменов. Ние молим да разгледате тази петиция, защото знаем, че има възможност да се промени тази ситуация на пренебрежение от страна на институциите. Това пренебрежение е също толкова смъртоносно, колкото и само замърсяване – Става дума за една територия, която продължава да бъде пренебрегвана, включително от Европейската комисия, независимо от многото петиции. Ние виждаме, че се признава, че тази зона е специална зона за опазване и че към нея трябва да се прилагат специални мерки за опазване на природните ресурси. Обаче, виждаме, че проблемите само се задълбочават. И виждаме, че рамковата директива по водите, по-специално четвърти член, се нарушава. Не може да се постигне необходимия нормален химически състав на водите в Мар Менор. Бяха предприяти правни и технически мерки, за да се реши проблема. Сред тях е учредяването на научен комитет, друг комитет за участието на гражданското общество и също така бяха въведени някои задължителни за изпълнение норми. Очакваше се, че с това ще бъде приложен на практика екологичната политика на Европейския съюз и че ще бъде решен проблемът с замърсяването на Мар Менор. Обаче всички тези решения останаха на хартията. Комитета така и не беше създаден, научния комитет. Този комитет за контакти с гражданите не се е събирал вече от 3 години. Също така не се изпълняват европейски директиви, нито плановете за управление и опазване на природните ресурси. Само днес виждаме колко е критична ситуация с Мар Менор. Едва сега започна да се одобрява плана за управлението на басейна на Марменор. Бяха прияти три закона, свързани с селското стопанство. Виждаме, че има противоречие на интересите на различните сектори. И всъщност по този начин не се решава проблема с замърсяването там, откъдето той идва а именно от напояваните площи. Виждаме, че мерките, които са предложени от учените, не се изпълняват. Има дифузно замърсяване от нитрати поради интензивното селско стопанство. И виждаме, че нито един закон, нито една мярка от предвидените на теория не са изпълнени до сега и нищо не се прави от правителството на региона. Виждаме, че и на държавно равнище не се обръща внимание на проблема. Ситуацията с водните ресурси в региона е такава, че в от плана до 2021 година от, от 100 предвидени мерки а 52 от тях се смятат за приоритетни, са изпълнение само малко на брой. Когато се публикуваше планът за управление на водните ресурси до 2021 година, вече бяха признати проблем с влушаването на качеството на водата. видяхме също, че се влушава ситуацията с еутрофикацията на водите. И това уврежда екосистемите и като цяло ситуация влушава все повече. Ние виждаме, че по този начин се нарушава член четвърти на рамковата директива за водите. И ако тази ситуация продължи, ние ще видим само влушаване на ситуацията и е необходимо да се, да се предприемат мерки, за да се предотврати по-нататъчното нарушаване на член 4 на рамковата директива за водите. Искаме да се извърши посещение в нашия регион, за да се види какво се случва, когато природата ни говори, а човекът не я слуша. Благодаря. Сега даваме думата на представителя на комисията. Заповядайте. Много ви благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да благодаря на вносителите на петициите, които представиха тази информация тук. Европейската комисия винаги е слушала всички страни в този случай е много полезно за нас да изслушаме вносителите на петицията, за да допълним данните и информация, с които разполагаме. Искам да подчертая, че Европейската комисия е абсолютно наясно с екологичната ценност на Марменор. Това е едно уникално място. То е значение за Европейския съюз. И също така това е едно място, което има и символна стойност за всички, които живеят в Мурсия и в Испания. Европейската комисия е загрижена от проблемите, през които преминава Марменор, Ние видяхме, че през последните години се създава наистина драматична ситуация, която означава, че имаме спешна, неотложна за решаване екологична ситуация. Както вече казах, и петиционерите през 2016 година в лагуната имаше екологична криза и видяхме как се промени ситуацията. Видимо се промени ситуацията с, с Марменор и ситуацията продължи да се влушава. Видяхме също така и крайни климатични явления, извънредни наводнения и дъждове в региона. Що се отнася до сегашното състояние, виждаме, че концентрацията на човешката дейност в региона влуши екологичната ситуация и искам да припомня всички изследвания, които са били направени от 2016 година. Многобройни изследвания са били направени и тези изследвания са били направени от най-престижни университети, учени в Испания – ситуацията беше диагностицирана по този начин и това беше отразено и в действията на компетентните органи в Испания. Нямам достатъчно време, за това и искам само да кажа какво е направила Европейската комисия по този въпрос. Преди всичко поддържаме и продължаваме да поддържаме диалог с компетентните органи в Испания. Имало е срещи в Брюксел с, с органите за управление на региона, както и с националните органи в Мадрид, също така и в Мурсия. Европейската комисия предложи на компетентните органи техническа и финансова помощ за подобряване на ситуацията с Марменор. Работим в сътрудничество с испанските компетентни органи и в рамките на техните задължения да гарантират спазването на европейското законодателство. Европейската комисия посочи, че е необходимо да бъдат спазвани директивите. Ще спра на някои конкретни от тях. Що се отнася до рамко директива за водите? Комисията в края на миналата година публикува доклад за изпълнението на тази директива и в този доклад съдържаха приложения за държавите членки. За Испания се признаваше, че има дифузно замърсяване, което е един специфичен проблем за Испания, най-вече за Мар Менор и бяха отправени конкретни препоръки към Испания. Испания. Ние очакваме, че те ще бъдат отчетени при третия цикъл на изпълнението на плана за управление на водните ресурси и се надяваме, че те ще бъдат заложени в плана за управление на водите в региона, по-широкия регион. Освен това, не става дума само за препоръки. Европейската комисия започна две наказателни процедури от хоризонтален характер срещу Испания. Тези процедури обхващат редица региони в Испания, включително и Мурсия, най-вече заради Мар Менор. Да става дума за нарушение на директивата за нитратите. Беше първо изпратено предупредително писмо до правителството на Испания. Там беше казано, че Испания не управлява по надлежен начин водните ресурси и че е необходимо да се приложат засилени мерки за контрол върху нивото на нитратите във водите. Наскоро региона Мурси прие наскоро законодателен акт на регионално ниво за определене на новите зони, които са уязвими към замърсяване с нитрати от селско-стопанска дейност в региона. И също така там се признава, че много силно е засегната от нитрати водата в Марменор. Е, разбира се, това не е достатъчно, защото след обявяването на уязвимите територии и силно замърсените води, след това трябва да има конкретни мерки. Наказателната процедура в момента тече и в момента Европейската комисия анализира отговорите на испанското правителство. Втората наказателна процедура се отнася до нарушаване на директивите за местообитанията и дивите птици. Териториите, обхванати от Натура 2000, трябва да бъдат декларирани като специални зони за опазване на околната среда и трябва да бъдат предприяти необходимите мерки за опазване и планове за управление на тези специални зони за опазване на околната среда. Както вече казах, регионът на Мурсия през 2019 година прие декларация за обявяване на конкретни територии като територии включени в Натура 2000 и планове за управление на Мар Менор и крайбрежната ивица на Мурсия. В момента Европейската комисия анализира отговора на компетентните органи в Испания, за да прецени дали това е достатъчно в рамките на наказателната процедура. Освен това, в края на 2019 година службите на комисията проведоха срещи в Мадрид с националните и регионални компетентни органи в областта на опазването на природата, економиката и гражданите това беше също така и част от нашата проверка за пригодност на екологичното законодателство на Съюза. Говорихме конкретно и за Мар Менор, наред с много други въпроси. Компетентните испански органи се ангажираха с това да предоставят на Европейската комисия допълнителна информация по този въпрос, но все още не сме получили отговор от испанските органи. Също така Искам да говоря не само за правните аспекти, искам да кажа, че Европейската комисия също така иска да предостави средства от бюджет на Европейския съюз по проекти по програмата LIFE за подобряване ситуацията на Мар Менор. Също така ще бъдат предоставени средства от структурните фондове за периода 2014-2020 година. Има в сегашната програма специален фонд или по-скоро специален финансов механизъм, който подпомага кон... решаването на конкретни проблеми в конкретни региони от гледна точка на економическото и социално развитие. Марменор е една такава територия, която има и голямо екологично значение. За това целта е не само да се подобри социално-економическото положение на региона, но също така екологично състояние на района около Марменор. Също така предвиждаме предоставяне на 70 милиона евро от Фонда за морско дело и рибарство, както и от фонда на общата стопанската политика. Искаме испанските компетентни органи да използват тези средства за проекти, които ще доведат до решаване на проблема с Марменор. И накрая искам да посоча мерките, които бяха предприяти през последните месеци от компетентните органи на Испания – тук вече беше споменато, че регионът на Мурция прие, прие през ноември закон-декрет за защитата на Мар Менор. Този декрет закон на правителството на региона означава, че трябва да премине и парламентарната процедура в региона, за да може този закон ДП да влезе в сила. В момента комисията анализира съдържанието на този нов закон за комплексната защита на Марменор. На нивото на правителството на Испания, Министерството на околната среда в момента внесе в Европейската комисия оценка на въздействието върху околната среда и проектоплан за подобряване ситуацията в Мар Менор. И накрая смятаме, че трябва да спомене, че екологичната прокуратура на Испания започна разследвания, свързани с замърсяването на Мар Менор и в момента испанските съдилища разглеждат тези наказателни дела – и накрая искам да посоча, че Европейската комисия продължава да проучва и анализира тази проблематика в рамките на своите правомощия. Европейската комисия смята, че реалното прилагане на законодателството и политиката на Съюза в областта на опазването на околната среда ще помогне да реши тази драматична и сложна ситуация, в която се намира Марменор. Затова е необходимо да бъдат предоставени необходимите ресурси, включително и финансирането от Европейския съюз, но само възоснова на надежни научни становища. И освен това, за да се гарантира опазването, възстановяването на толкова ценен екологичен ресурс, необходимо е да има сътрудничество между различните компетентни органи на общинско, регионално и национално ниво и разбира се участието на гражданите и всички заинтересовани страни. Благодаря ви. Много благодаря за вашето пространно изказване. Сега дам думата на членовете госпожа Агиер Гарсия. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, mmm, lamento que una vez más esta situación insostenible. Много съжалявам за това положение, което съществува вече от години. И Бих искала да поздравя вносителя на петицията и гражданските платформи за тяхната инициатива. Без техните усилия никой не би разбрал какво е положението в Мар Менор. И за това благодаря на платформата и на гражданското общество за техния ангажимент. Вие защитавате единствено идеята, че трябва да се подобри екологичната ситуация в региона. Аз живея в регионът Гранада, съседен на Мурсия. Когато преди 5-6 години за първ път бях в Мурсия и разгледах положението на място, разбира се, че нещата са се променили от тогава, но преди 5-6 години беше първият пик на критичното положение в този регион и тогава първите туристи бяха сторнирали своите резервации, хотелите и ресторантите бяха затворени и хората бяха отчаяни. Това беше в регион Картахена. Тази ситуация, разбира се, не беше стигнала до там в продължение на няколко месеца. Това беше дългосрочно развитие. От тогава се предприемат мерки. Действително нарушава се директивата за нитратите но не бива да обвиняваме само земеделските стопани. Всичко това се случва с разрешението на местните власти. И местните земеделски стопани не са направили нищо без одобрението на регионалното правителство. Там от 25 години насам на власт е една и съща партия. И за това смятам, че е недопустимо да хвърляме обвинение единствено върху земеделските стопани. Случилото се просто е допуснато. И се правеха в продължение на години сондажи за вода. Мой бивш колега а, отговаря за земеделието в Кампо де Хартахена и той беше много доволен от развитието на земеделския сектор. А, и това положение продължава по същия начин от години. Междувременно правомощията са в ръцете на националното правителство по отношение на мерките, свързани с този регион. И мисля, че сега трябва да бъдат предприяти сериозни мерки. Има различни предложения за овладяване на ситуацията. Трябва да имаме предвид, че роля играят и измененията на климата. И някои общини особено много страдат от бурите. Има семейства, които са останали без покрив. Мисля, че сега трябва да се задейства и Европейския съюз. Трябва да направим така, че нещата да се променят. Както моделът на земеделие, така и градоустройството и моделът на туризъм. Всички тези фактори са задълбочили кризата с а, своята алчност и почти са предизвикали смъртта на лагуната. Когато видях положението на място, щях да се разплача. Преди 2-3 години колегите ми казаха, че положението става още по-лошо, е станало още по-лошо и почти не е възможно да се практикува риболов. Не знам дали лагуната може да бъде спасена, ако предприемем сериозни мерки. Но се надявам, че онези, които години наред са наблюдавали как се влушават нещата, най-сетне ще бъдат принудени да поемат отговорност. Щетите са огромни, както за природата, така и за обществото. И това може да бъде пример за а, начин по който не бива да се развиват нещата. В случай на нарушение на директивата за нитратите, директивата за водите, това не бива да се допуска за в бъдеще. И трябва със съответните мерки да бъде предотвратено по-нататъчното влушаване на нещата. Не знам дали тази лагуна може да бъде спасена, но аз смятам, че трябва да подпомогнем гражданското общество и всички усилия за опазване на този регион. Благодаря. Следващият оратор. Muchas gracias, señora presidenta. Y lo primero que quisiera hacer es... Господин Диес. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря на вносителите на петицията, че дойдоха тук в Брюксел, за да обяснят какво в момента е положението в Мар Менор. Наша обща задача сега е да подобрим тази ситуация. Вие говорите за положението на вашето родно място – и сега с вашите усилия и с нашите усилия трябва да преодолеем тази а, ситуация. А, положението в Мар Менор е наследство за цяла Испания. Мар Менор е единствена по рода си екосистема. Самият аз съм от Майорка, не съм от засегнатия регион, но въпреки това се чувствам изключително ангажиран с този въпрос. Онова, което чухме от вносителите на петицията, отговаря и на моите впечатления по тази тема. Започнахме преди около година да водим разговори, дискусии с учени и а, моята колега Гарсия каза, че не е сигурна, че положението може да бъде овладяно. Учените а, бяха на мнение, че все още е възможно да се овладеят нещата. От тогава съм говорил с различни представители на различни браншове, с ръководството на региона Мурсия и с неговата сътрудничка, която отговаря за тези въпроси. Комисията също е информирана за положението в региона Мар Менор. Самият аз вече съм се обърнал за помощ към комисията. От една страна са нужни финансови ресурси и представителят на комисията потвърди, че те са предоставени. Това е положително и не в резултат на моите еднолични усилия, а на множество страни, които работеха в тази посока. Представителят на комисията спомена различни мерки, които вече са задействани, различни мерки за опазване, за поставяне на зоната под специална защита. Но не бива да говорим само за тази страна на нещата. Трябва да осветлим проблема от множество различни страни. Министрът на околната среда също има правомощия и носи отговорност. За съжаление, не бяха предоставени достатъчно бюджетни средства. Генералният секретар на Социалистическата партия на регион Мурсия в момента заяви, че ще има средства, но ние очакваме помощ и от Централното испанско правителство. За съжаление, гласа на гражданите от Мурсия не се чува достатъчно добре гласът на избирателите по време на последните избори в Мадрид. Аз съм водил разговори с представители на всички политически формации. Сега ни остава да погледнем към бъдещето и да видим с какви усилия ще спасим тази прекрасна лагуна и как всеки от нас може да а, допринесе за това. А, тук стана въпрос за 56 милиона а, евро от регионалното правителство. А, нужно е участието и на други страни с финанси за разрешаването на проблема. И това а, са усилия, които трябва да са независими от партийната принадлежност а, усилия за спасяването на тази уникална лагуна. Всички ние трябва да поемам своя ангажимент. Както казах, аз съм от Майорка, но бих се ангажирал като че ли това е а, моята родина. Всички ние трябва да действаме в една посока, за да спасим лагуната и да изпълним очакванията на гражданите. Благодаря. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Много благодаря, госпожо председател. Преди всичко, искам да благодаря и да поздравя вносители на петициите за това, че се обърнаха към парламента за това, че в продължение на години, ако тях от 10 години се борят за подобряване на ситуацията в Марменор, Тъй като проблемът на Мар не е нещо ново, не е проблем, който е изникнал през последните няколко месеца или дори 3-4 години. Както вече чухме многократно, сблъскваме с проблем с една лагуна с соленни води, която е уникална и най-важната от този тип в Европейския съюз. Виждаме, че проблемът се влушава. Говорим за евтрофикацията. Видяхме също така ситуациите, в които умират хиляди, дори милиони риби. Виждаме, че това което преди е било лагуна, се превръща в едно умряло, убито море. Виждаме един екоцид. В тази лагуна има 6 зони, специални зони за опазване на природата и 6 специални зони за опазване на местообитанията дивите птици. И затова Европейският парламент и най-вече Европейската комисия трябва да действат, за да свърши този проблем. През последните години, да, разбира се, причините са много, но видяхме как се преобрази драматично територията. Госпожа Гелера тук говореше за абсолютно безконтролната дейност – без абсолютно никакъв контрол от страна на компетентните органи, включително и що се отнася до използването на нитрати в нарушение на директивата за нитратите на Европейската комисия. Видяхме абсолютно неконтролирано строителство, също така абсолютно пренебрегвано от компетентните органи. Ние сме единствения автономен регион в Испания, който няма териториално-устройствен план. И също е така от 80-те години виждаме това безконтролно застрояване, много други безконтролни економически дейности. Т.е. ние имаме екологичен, но и също социален и економически проблем, защото над милион души пряко са засегнати економически от това, което се случва в района на Марменор. И има още повече хора, които са засегнати индиректно или по-пряко от гледна точка на тяхното здраве и благополучие. Искаме първо да помолим комисията по петиции да предаде на комисията по околна среда предложение или дори по-скоро искане за посещение на депутатите в Европейския парламент – нямаше достатъчно подкрепа на времето на някои групи за идеята се извърши посещение на комисията по петициите в район на Марменор. Затова молим комисията по петициите да посети на място да види проблем, да се срещне с хората, които живеят там, да срещне с съответните неправителствени организации – и да може тази комисия да се познае с причините за проблема и също така да формулира препоръки. Втората молба е към Европейската комисия. Чухме много неща от представител на Европейската комисия, но искаме от хартия, от документи и срещи в Мадрид да се премине от страна Европейската комисия да посети на място. Съвсем друго нещо е, когато човек стъпи там, когато усети какви са миризмите, когато види какво се случва. Да, винаги се получават всякакви писмени обяснения, оправдания от правителството на региона Мурсия. И точно за това искаме Европейската комисия да установи кои са отговорните и да продължи и евентуално да започне и нови наказателни процедури. Виждаме, че е необходимо също така да бъдат определени програми за използване на средствата по фонда за инвестиции, но необходимо е, разбира се, да бъдат гарантирани резултати. Така че имаме молби към Комисията по петиция, към Комисията по околна среда и към Европейската комисия. А що се отнася до конкретната комисия по петициите, искаме да помолим да се запази тази петиция отворена и да има посещение на място. Господин Вац, няма да повтарям всичко казано за това колко ценна е тази лагуна за Испания, за цяла Европа, какво съкровище е ще се спра на сегашната ситуация. Знаем от 30 години, че има проблеми и очевидно има ме пример за местни власти, които или не искат, или не са в състояние да прилагат или да транспонират европейското законодателство в местно такова. Има и нарушения на законодателството, които очевидно се толерират от местните власти. Госпожа Агиера каза, че всичко, което се случва е с разрешението за с, за наместните власти. Замърсяването е от нитрати и а, че земеделските стопани не могат да се справят без торове. Аз обаче смятам, че може земеделието да съществува и без да се употребяват огромни количества от е, нитрати. Никой не може да ми обясни как е възможно в продължение на десетилетия отпадъци попадат в водите на лагуната без местните власти изобщо да знаят за това. Очевидно е, че те са си затваряли умишлено очите. правителството до сега е било консервативно, сега на власт са социал-демократите. Вие апелирате сега да има посещение на място, санкции за нарушение. Очуден съм колко мерки е предприела комисията, но процедура за нарушение се е приета от 2015 година насам, след това 2017 година без всякакъв ефект. Испанските граждани е, са получили гаранция, че е, зоните от Натура 2000 ще бъдат е, защитени. А след това се чудим, че гражданите не вярват в Европейския съюз. Трябва положението на място да се промени драматично и спешно. Предложението на нашия испански колега, социал-демократ, а, беше да се санкционира конкретно. Ако а, държавата не спазва изискванията и замърсява с а, нитрати, могат да се намалят а, субсидиите за земеделието, както в моята държава. А колегите от а, Сиуданус, които управляват с. А, а, консерваторите а, трябва, а, всъщност а, предлагат стратегия, а, която предвижда а, нещата да продължат както до сега, да няма намаляване на торовете, да няма биоземеделие да не се използват торове, които не съдържат нитрати и не замърсяват толкова. Аз мисля, че а, трябва всички субсидии да бъдат задържани до момента, до който не се спазват а, условията спрямо околната среда. А, и а, земеделците трябва да знаят, че няма да получат а, средства, ако не опазват а, ландшафта и околната среда и че е нужно стратегиите в земеделието да бъдат незабавно променени. Продължението на нашия социал-демократически колега от Испания беше да посетим на място нещата нека да се обърнем и към Комисията по околна среда, да организираме обща мисия – да не се обръщаме само към миналото, нека да помогнем на Мар Менор сега и да наваксаме изгубеното от последните 30 години и да направим така, че нещата да се променят. Не. Благодаря, господин Бернховър. Уважаема госпожо председател, много благодаря за чудесните изказвания до сега. Благодаря и на вносителите на петицията за тяхното присъствие тук. Аз ще бъда каратък в изказването си. Благодаря на комисията за тяхното изказване. Те обясниха какви мерки вече са предприяти в една област, която е ясно, че са допуснати големи грешки в миналото. Това, което е, искам да кажа на моите колеги, съгласен съм, че не можем да обвиняваме земеделците. Те са спазвали законодателството така, както е, са смятали за добре и не може отговорността да е само на Европейския съюз. А, нужно е а, да се ангажира и испанското правителство и местните власти с цел да се възстанови баланса на екосистемите а, и са нужни по-нататъчни мерки. А, аз бих а, предложил да работим за по-голяма простота на положението с петицията от 2019 година, да затворим останалите а, петиции и да настояваме във връзка с петицията от 2019 година за повече информация и за конкретни стъпки. Дали а, ще продължим работа с мисия на място, каквото и да решите вие, разчитайте на моята подкрепа. Благодаря. Господин Суидо има думата. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да кажа, че нямам никакви политически амбиции когато искам да се присъединя към онези, които искат да се възстанови екологичната ситуация на Марменор. И искам да кажа, че Марменор е едно прекрасно място. Аз само този район искам да ви уверя, че това е нещо прекрасно. И когато за първ път децата ми видяха море, те видяха Марменор. И наблюдавам това, което се случва с много така. И не само моето семейство, моите приятели, моите съседи страдат. Всички страдат от това, което се случва с Мар Менор. И виждам също така, че страдат хора, които нямат нищо общо нито с науката, нито с политиката. Те страдат. Затова не приемам това защитата на Мар Менор да се ръководи само от политически идеологически причини. Властите в Мурсия се занимават с проблемите на Мар Менор – и искам да кажа какво е направило правителството на Мурсия в контекста на правителството, инвестициите, научествователската дейност, е, повишаване информираността на населението и т.н. Но имам твърде малко време. Обаче бяха извършени мерки за контрол, за да се спази директивата. Мога също така да ви обясня процеса с участие на гражданите, ръководен от правителството на регион Мурсия. Мога да ви изброя всички организации, които участваха в изготвянето на плана за управление на водните ресурси на Мурсия и на района Марменор. И искам да кажа, че това беше един образцов процес на привличане на гражданите. Имаше допитване до гражданите. Също бих могъл да, бих могъл да говоря за сумите, които са били предназначени за подобряване на ситуацията в Мар Менор. Виждам обаче, че тук има хора, които не се интересуват за това. Те искат само да използват тази ситуация, за да извлекат политически дивиденти от тази важна тема, каквото е възстановяването на Марменор. И когато слушах някои парламентаристи от Социалистическата партия, искам да им кажа, че като че ли Санчес обърна гръб. Искам да им кажа, че Санчес обърна гръб на Мар Менор, точно когато този район имаше нужда от помощта. И искам да кажа, че сега в момента ситуацията в Мурсия се подобрява. Искам да кажа, че има хора, които не се интересуват нито от Марменор, нито от Мурсия, а просто искат да обвинят политическите си опоненти. И искам да кажа, че министър-председател на региона Мурсия от НП на времето се качи на един хеликоптер, погледна каква е ситуацията и след това колко средства бяха отпуснати за решаване на проблемите. 0 евро, 0 цента. За съжаление, и е любопитно също, че се наказват онези, които искат нещо да направят. И що се отнася до финансирането, правителството на Мурсия поиска заем от Европейската банка за възстановяване на развитие – заем от 320 милиона евро. И министъра на финансите каза, че Мурсия трябва да събере първо данъците си, а после да иска заеми и за това правителството на Санчес не одобри тази молба за предоставена заем на Мурсия. И също така очевидно е, че ако ще има идеи за предоставяне на средства от Европейския съюз на Мурсия, Санчес няма да го допусне. Има някои хора, които са популисти, популисти и лицемери. Ние трябва заедно да работим – с гражданското общество, учените. Защо Домар Менор е един държавен проблем? Не трябва този проблем да се манипулира. И искам да предложа на колегите социалисти да говоря с министър-председателя Санчес, така че наистина да се реши тази трагична ситуация. Благодаря ви. Много ви благодаря. Господин Уртасун иска да се изкаже. Но първо, вие не сте се изказали така ли? Добре, господин Охтасун, после госпожа Сира и после ви. Съвсем накратко. Не искам да удължам дебата, но ми се струва, че виждаме една петиция, че виждаме, че и вносителите на петицията Европейската комисия посочват, че има нарушаване на европейското законодателство в различни сфери и мисля, че дейността на нашата парламентарна комисия трябва да гарантира спазването на европейското законодателство. Това е нашето задължение. Но да превръщаме това в едно джавкане между политическите партии е недостойно политическите партии в Испания, защото виждаме един много сериозен проблем. Виждаме, че се нарушава общностното законодателство, за което говорят и вносителите на петицията. Затова трябва да водим дебат, насочен към намиране на решение. Затова съм съгласен с това, че трябва да се изпрати делегация, че трябва да се възложи доклад, че трябва да се изпрати писмо до съответните органи. Не трябва да превръща този дебат в някаква размяна на оскърбление между различните политически партии. Да, много ви благодаря, госпожа Рего. Да, искам да благодаря на вносителите и вносителките на петициите. Благодаря за това, че ни показаха тези разтърсващи фотографии. Ние видяхме един екологичен срив от който страда един регион, който има екологична стойност сам по себе си. И както каза колегата Ортасо, много е жалко, че това пространство се превръща в едно пространство за политически спорове. Много бих се радвала, ако призивите на някои колеги да преодолеем идеологическите си различия, когато виждаме конкретни проблеми. И точно тази комисия трябва да посети Марменор, да види на място какво се случва. Видяхме какви са проблемите. И наистина, когато човек отиде в район на Мар Менор, когато види, преживее какъв е срива, не само екологичен, но също така и еко, економическия и социалния срив, ще разбере за какво става дума. Да, ние знаем какво казват учените, виждаме какво се случва. Ясно е, че проблемът няма да може да се реши бързо, но това трябва да бъде приоритетен проблем за нас и е наистина нашата комисия трябва да посети на място Марменор. И трябва също да се отчете, че е имало едно правителство, което е взимало решение възоснова на определен модел за използване на интензивно селско стопанство. Ясно е, че всяка една економическа дейност трябва да отчита и да спазва законодателството. Обаче в района има много нелегални ферми и други економически субекти, които замърсиха Мармен Нор. Много се радвам, че има толкова хора, които са загрижени от ситуацията в Марменор. И за това подкрепям идеята за посещение на място. За това искам да подчертая, че абсолютно е необходимо да се запази отворена тази петиция, защото това е един механизъм за натиск, за да се вземат необходимите решения. Защото нека да не се заблуждаваме. Не става дума само за средства и за прехвърляне отговорността от един орган на друг. Не. Става дума за предприемане на необходимите мерки. За това ще предложим не само, разбира се, чрез комисията ЕНВИ, заедно с нашата комисия да състави делегация, която да посети Марменор. Също така необходимо е да се поиска доклад от регионалните органи за управление – и те да обяснят кои ще бъдат мерките за да премахнат нелегалните производствени селскостопански обекти в района на Картахена. Също така Необходимо е също така да се изисква да бъдат предприяти всички мерки, за да се възстанови първоначално състояние на водите. Благодаря, госпожа Гилер. Искам да уточня нещо, което каза господин Вай относно селско-стопанския модел. Не, защитавам селско-стопанския модел. Това, което казвам, че замеделието, което присъства последните две десетилетия, е такова, че то всъщност не е незаконно. Това положение е било разрешено. Сега изведнъж хората са изненадани, защото има положение, при което има незаконни дейности, но не подкрепям селско-стопанския модел. Не искам това. И във всеки случай не е справедливо да се сочи с пръст селско-стопанския производител. Това, което разбрах всъщност тук, отказаното от колегата, е, че политизираме дебата. Добре, нека да не отваряме е, този дебат. Ето, може би само в отговор ще ви дам думата. Два неща искам да уточня. Е, НП не е против посещението, не се противопоставяме. Искаме да гарантираме приоритета ни, а именно, че по мисията ще бъде в състояние да позволи разследването, което така или иначе вече е в ход. В никакъв случай не политизирам. Имам тук списък с всичко това, което е предприето през миналото, но когато е, засягате въпроса, свързан с е, местното управление в Мурсия, мисля, че е важно да има наистина и контекста. Благодаря. И така, нека да обобщим и да приключим с дебата по тази точка. Ще приключим по този начин. Ще дадем отново думата на вносителите. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа, че Марменор не е политическа лагуна. Става въпрос за десетки хиляди замеделска земя, която на практика незаконно се управлява и сега. Молим парламента за помощ, за да се приложи законодателството адекватно. Изключително възмутително е, че липсва критичен анализ, изключително от, от страна на Европейската комисия, що се отнася до прилагането на законодателството. Всичко се прави сега след като лагуната вече е мъртва. Така че нека всъщност нещо да се предприеме реално. Благодаря. El señor Luis. Сега давам думата и господин, на господин Хосе Аврио. Cada uno, eh? Pocas veces, <laughs> pocas veces По два минути разполагате. Сега. Разбира се, може и по-кратко да се изкажете, господин Алварес. Да, благодаря. Благодаря ви на всички за подкрепата. Благодаря за поддържането на отворена петицията и подкрепа в този смисъл. Това, което се случва в Мърсия, всъщност е, е, се дължи е, единствено на социалното движение, на социалния натиск и за това нещо се случва, може би, по отношение на подкрепата от страна на гражданите. 50 хиляди души излязаха по улиците. И Виждаме, че Европейската комисия се опитва наистина да следи дали се прилагат напълно законите. Трябва да се поддържа този натиск е, в бъдеще. За тази цел петицията трябва да остане отворена. Защото в крайна сметка нещата е, са ясни. Има един селско-стопански модел и екосистема, свързана с този модел. Те са несъвместими. Или трябва да има промяна в економическия модел на производство в Картахена или просто повече няма да има жизнеспособна а, жива екосистема. Едното или другото. Ако Малменор трябва да е жив, просто нещо трябва да се промени, защото 85% от продукцията всъщност идва от тази зона. И в крайна сметка изключително важно е наистина да имаме нужната подкрепа. Благодаря ви много. Благодаря след като изслушахме и вносителите, комисията и колегите от различните парламентарни групи. Предложението е петицията да остане отворена. Освен това, ще изискаме информация от Министерството на Испания по екологически преход относно мерките, които се предприемат, включително и бюджетни, е, във връзка и с е, замеделието. И е, много важно е също така да поддържаме връзка с местните власти, във връзка с процедурите, които са възприяти 2019 година и съответно закона, който е прият през тази година – освен това, ще молим да, ви, да ни изпратите цялата информация, с която разполагате, особено плановете за инвестиции, за Марменор и за защитата на Марменор. Освен това, ще изпратим и искане до Комисията околна среда. Благодаря много на вносителите. Благодаря, че дойдохте в нашата комисия. Благодаря ви, че дойдохте именно в нашата комисия. Нашата комисия е най-тясно свързана с гражданите. Много ви благодаря и се надявам, че ще продължавате да защитавате интересите на Малменор. Сега преминаваме към следващата а, петиция. Това е 11-та точка от дневна, дневния ред. 956 от 2016 година, внесена от германски гражданин от името на група за действие Драйландер регион. Това е регион от три държави срещу Тианж, ядрената електроцентрала. Вносителя е тук. Добре дошъл. И само едно нещо, ако ми позволите. Искаме да продължим да работим по дневния ред, така че много моля всички, които напускат залата, да го направят тихо, защото трябва да преминем към разглеждане на следващата петиция и съответно да уважим участниците. Разполагате с 5 минути, след което ще разполагате и с още 2 минути в края на обсъжданията. Заповядайте. Благодаря, че сте тук. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по петиции, уважаеми представители на Комисията. Преди почти една година за пръв път взех отношение по проблемите на регионите около Ахен във връзка с Тианш. На времето вашата комисия поиска повече информация от Европейската комисия и за съжаление днес виждам, че нищо не се е променило и мога само да повторя настоятелната си молба а, и да повторя моята петиция. В ролята си на член на градския съвет на градския регион Ахен а, и като представител на Общинското сдружение група за действие регион от три държави. Това е обединение от 100 общини от Холандия, Люксембург и Германия. В този регион живеят около 8 милиона човека и става въпрос за тяхната безопасност. Нали те са основателни съмнения в доказателството за безопасността на ядерния реактор Тианш-2. В средата на миналата година, юли 2019, ядерният реактор Тианш-2 беше пуснат в експлоатация, но още няколко месеца по-късно през октомври беше спрян заради съмнение в безопасността. От 2012 година съществуват опасения за безопасността на този реактор. Заради множество пукнатини в корпуса на реактора под налягане, през 2012 година този реактор е бил изведен от експлоатация. Тези причини, т.е. пукнатините, продължават да съществуват и причината за тях все още не е установена. Въпреки това, през 2013 година бългийските власти позволиха повторното му въвеждане в експлоатация. През 2014 година операторът установи, че броя на пукнатините се увеличава, както и техният размер. Вследствие на това отново беше спрян този реактор Тианш 2 възоснова на проучване а, за безопасността, което не беше достатъчно убедително, но въпреки това през ноември-декември 2015 година бългийските власти отново позволиха въвеждането в експлоатация на този реактор. Следващите месеци независими учени, експерти и комисии от експерти установиха, че докладът на бългийските власти относно безопасността на Тианш не са достатъчно добре обосновани. Освен на пукнатините, имаше и други аварии, които разклатиха доверието на населението от тези региони в тази ядрена електроцентрала. Няма да изброявам всички тези аварии. А, но искам да подчертая, че междувременно и във външния бетонен корпус на реактора се наблюдават повреди в бетона и в укрепващата конструкция тези повреди са резултат от специфичната функция на една част на този а, бетонен корпус. В него се намират помещения, които са предназначени за изпускане на пара. Там има висока влажност и по този начин се стига до повреди в бетона. В този бетонен корпус също така се намират и аварийни системи, компресори, помпи и дизелови генератори, за да се гарантира работата и сигурността и безопасността на аварийните системи трябва този корпус да издържа на всякакви външни влияния, например падане на самолет. Ако се има предвид, че реакторът се намира в коридора за кацане на летището в Лиеш, това дава основание за сериозно безпокойство. Продължава да липсват важни доказателства за оценка на безопасността на реактора Тианж 2. И въпреки, че многократно сме искали тези допълнителни информации, включително и посредством вашата комисия, няма движение по този въпрос. Така че отново се обръщаме към комисията и комисията по петиции за подкрепа, за да получим повече информация трябва бългийските власти да предложат и да обосноват концепция за безопасността. И за това а, молим комисията по петиции да се обърне към белгийското правителство с молба да предостави липсващите документи относно безопасността на Тианж 2, както и за стратегия за безопасността трябва да бъдат гарантирани безопасността на 8 милиона граждани в региона на трите държави посредством една надежна и добре обоснована концепция за безопасността. Освен това, апелираме към новата комисия – да а, провери дали не е на лице нарушение срещу принципа на предпазливост във връзка с продължаващата експлоатация на Тианш 2. Благодаря. Има още един петиционер. Давам му думата сега. Аз съм част на движението против ядрена енергия в Ахен. Не съм част от гражданската инициатива. Но като цяло абсолютно подкрепям казаното от а, моя колега. Продължаваме да търсим допълнителни документи, за да разберем какво властите, отговарящи за безопасността в Белгия, всъщност са предприели. Искаме да има оценка от наши независими експерти. И по този начин ще може да има сътрудничество между движението на гражданите а, и политическите кръгове. Пледирам към вас а, да изискате липсващите документи от бългийското правителство. Благодаря. Сега давам думата на комисията госпожа Нета Сиека. Добър ден. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вносителите за петиции, за изказванията и за притесненията. Първо, комисията иска да подчертая още веднъж, че напълно разбира и следва много внимателно всички тези съображения изказани относно а, притесненията във връзка с безопасността на тяж. И а, защитата на гражданите, околната среда е с абсолютен приоритет за комисията. Що се отнася до темата ядрена безопасност, искаме да добавим, че а, що се отнася до действията за отличните операции, са отговорност на самите държави членки в тази област. И е, всичко това е свързано с е, притежателите на разрешително, което, разрешителни, които съответно са наблюдавани от съответните регулаторни органи на национално ниво. Що се отнася до правната рама, рамка, приключено е директивата и процеса на транспониране от страна на Белгия. Процесът продължава и службите на комисията продължават продължава да проверява дали всичко е транспонирано коректно по отношение на директивата, включително и а, задължението за проверка редовна на безопасността на реакторите от страна на притежателите на лицензии. Европейската комисия и групата НСРЕК на европейските регулатори в областта на ядерна безопасност направиха свървата проверка във връзка с директивата с ядрена сигурност и Белгия участва в тази проверка. Партньорската проверка са насочени именно към старенето на съоръженията във и резултатите вече са публикувани 2018 година на сайта на ЕНС-РЕК. Също имаше и заседание в Брюксел по този въпрос. Процесът продължава. Що се отнася до партньорската проверка, държавите членки трябва да подготвят своите национални планове за действие във връзка с изпълнението на конкретните констатации за държавите. Тези планове са предадени септември 2019 година. Белгия представи своя план за действие, който също може да бъде видян на интернет страницата, това заедно с останалите от другите държави членки, разбира се. Ноември 2019 година ЕНСРИК също така прие цялостен план за действие, който допълва националните планове. Също е наличен този план на страницата на групата. Освен това, трябва да се гарантира проследяване е, на предизвикателствата, които са идентифицирани на европейско ниво и следващата стъпка, разбира се, това е един процес, между другото, който се повтаря. Май 2021 година. До тогава всеки регулатор трябва да представи актуализиран национален план, където е включено обобщение на статута изпълнение. Следващите стъпки – по отношение на тази актуализация трябва да се подготви цялостен доклад възоснова на това. Благодаря ви за вниманието. Thank you. Благодаря, господин Ридо. Ремонт. А, ремонт. Е, Благодаря, госпожо председател. Тим Майер. идеално обясни защо седим тук и защо все още сме тук. Самият аз живея в Белгия на 20 км, 20 минути линия по въздуха от мястото, където все още е в експлоатация този ядрен реактор. И всичко казано от него мога да го подпиша с две ръце. Самият аз съм разговарял с множество експерти по тази е, тема и те продължават да имат съмнения относно причините за техническите несъвършенства на този реактор, а, които все още не са отстранени. Всъщност би трябвало да се изреже части от реактора и те да бъдат подложени на тест, за да се разбере дали реакторът ще издържи на стресова ситуация. Това, разбира се, не е възможно и за това всички опити и всички оценки се основават на предположения. Цялата информация, която се предоставя от Бългийската агенция за ядрен контрол – би могла да предостави документи на петентите а, и на експертите, за да могат а, те да се а, произнесат. А, и а, съгласно директивата а, 2000, от 2004 година 76, а, тя предвижда да се дава информация на държавите членки а, във връзка с. А, и явленията, свързани с устаряването на ядрените технологии и там се предвижда всеобхватна европейска партньорска оценка и създаването на ядрена стратегия за цяла Европа. Аз се свързах с инженери в Ахен, които ежедневно се занимават с въпросите за ядрената безопасност. И тук искам да отправя молба и въпрос към представителката на Европейската комисия във връзка с ядрената енергия. Европейците си сътрудничат в, връзка с въпроси около енергетиката, но не си сътрудничат по ядрената безопасност. Въпреки, че има партньорски оценки, правомощията са в ръцете на държавите членки. И единствено бългийската държава може да реши дали, въпреки съмненията и опасенията на други европейски държави, ще продължи експлоатацията на този реактор. Не твърдя дали това е добре или зле, просто установявам факта. А, ядената енергия и целият промишлен процес зад него е а, абсолютно прекрачващ всички граници проблем, ако се стигне до авария. В Европа обаче липсва агенция, която да проверява в случаи на съмнение и на опасения а, какво е положението и а, би била в състояние да реши дали да се спре от експлоатация някакъв реактор. Самият аз съм бил свидетел на страховете на хората от този регион. При всяка новина от Тианш и че в такива ситуации се усеща липсата от подобна агенция. И за това бих пледирал дали няма да има подкрепа от страна на европейските държави да се създаде такава агенция в рамките на Евратом. Може да се вземе такова решение. И бих помолил Комисията по петиции да остави петицията отворена, докато не бъдат предоставени всички нужни документи, за да можем да си съставим мнение след разговор с нашите експерти. Господин Френ, на думата. Благодаря. Е Колегата Аримон каза съвсем ясно, че тук става въпрос за европейски проблем, когато говорим за ядрени реакции. В случай на авария биха били засегнати четири държави. Но въпреки това една единствена държава решава дали ще работи този реактор или не. И именно за това вносителите на петицията се обърнаха към Европейския парламент и към нашата комисия, за да могат да бъдат изяснени поне въпросите свързани с безопасността на въпросния реактор и да се получи получат е, удовлетворителни отговори. Белгия не може да игнорира въпросите, особено с оглед на продължаващата експлоатация в бъдеще на съответния реактор, така че трябва да бъдат надлежно проверени всички обстоятелства. Миналата година по един гротескен начин стана ясно, че реакторът в Тианш беше включван и изключван при установяването на следващите технически дефекти. Именно с оглед на такава чувствителна тема, каквато е ядрената енергия, сигурността и безопасността са изключително важни. И гражданите на Германия, Белгия, Холандия и Люксембург имат право да знаят какъв, на какъв точно риск са изложени. Споменахме вече договора Евратом. Там са регламентирани въпроси, свързани с ядрената безопасност в Европа, но това е черна котия не само нямаме възможност за мониторинг, за надзор, има и области, в които нямаме право на парламентарен контрол. От създаването на Европейската економическа общност има много зони, в които Европейския парламент има право на контрол. Това не въжи обаче за Евратом. Сега трябва да се преразгледа този договор във връзка с излизането на Обединеното кралство в Европейския съюз и трябва да си помислим дали при преразглеждането на Евратом да не помислим както за създаването на нова агенция, така и за даване на възможност на парламента да упражнява надзор. Германия снабдява горивните пръчки а, а, за Тянщ. Тя ги предоставя на тази ядрена централа – а, и трябва да помислим дали това и за бъдеще може да остане така. В а, моя роден регион редовно хората излизат по улиците за да демонстрират против ядрения реактор. Белгийските власти с нощи, няколко часа преди началото на нашето заседание, най-сетне реагираха на писмото на нашата комисия и отговориха, но писмото им не съдържа фактически отговор, а само уверение, че ядреният реактор е безопасен. По този начин не се изгражда доверие а, и а, не се отговаря на а, опасенията на петентите. А, ние също смятаме, че трябва да бъдат предоставени всички документи и те да бъдат проверени от независими експерти. И още веднъж пледираме а, като членове на Комисията по петиции да се а, напише писмо на комисията, за да бъдат предоставени всички необходими документи, те да бъдат проверени от Европейската комисия, а в същото време Комисията по петиции трябва да отговори на писмото на бългийското правителство от снощи и да изиска всички анализи на безопасността, а, те да бъдат предоставени, за да се направи независима оценка. Защото не може операторите да се сертифицират а, сами себе си непрекъснато. Аз мятам, че по този начин по-бързо ще стигнем до конкретни резултати и не бива да чакаме още една година. Благодаря. Благодаря. Не знаете ли комисията би, би желала да отговори на този въпрос, който бе зададен сега? Комисията благодари на вносителя за коментара. Отбелязала съм си всичко това, разбира се. За момента това е всичко, което мога да кажа. Благодаря. Okay. Thank you. Благодаря. Имате две минути, за да приключим темата. Заповядайте, господин Готемер. Госпожо председател, госпожи и господа, благодаря. Искам само да ви припомня какво беше решението на комисията преди една година. Решението беше, че а, се изискват от комисията до допълнителни информации и комисията ще се обърне към бългийското правителство и ще се установи обратна връзка при предоставяне на информация. За съжаление, все още нищо не се случи и тук комисията не допринесе за изясняване на положението. Затова а, бих искал петицията да остане отворена и както предложих колегите Армон и Фройд да се обърнете отново към комисията с молба да, пред, да бъдат предоставени съответните информации, а, които да бъдат проверени и да се стигне до яснота. Благодаря господин Шмаке. Той не иска да се изкаже. Окей, мучисима. Uh, и така много ви благодаря на вносителите на петицията, след като изслушахме петиционерите, Европейската комисия и депутатите, членове на тази комисия. Председателството предлага да оставим тази петиция отворена и молим Европейската комисия всички документи, информация, с които разполага комисията, както и информацията предоставена от белгийското правителство за ядрената безопасност на тази централа да ни бъдат предоставени. Също така молим от името на комисията на петициите, белгийското правителство да ни предостави информация по това досие. Това предлага председателството по тази петиция. Много ви благодарим. Сега преминаваме към 12-та точка. Петиция 0690-2018 от година, внесена от е, Лучан Солен с румънско гражданство от името на Сдружението за възраждане на Кайова. Относно планираното разширяване на експлуатацията на атомната електроцентрала в Козлодой, България. Виждам, че вносителят е тук. Затова даваме 5 минути на вносителя, за да представи своята петиция. Аз обаче съм вносител на втората петиция в точка 12 0784 и бих помолил yes. и бих yes, помолил I'm so sorry. тя yes. на... I'm so sorry. Тя... Yeah. Моля да ме извините. Защото а, имам а, неотложно извитане на самолета и ако се забави да се разглежда първата петиция. Yes. Yes. Uh, solo un momento. Eh, tiene toda la razón. Да, вие сте абсолютно прав. Има две петиции в точка 12. Има вече споменатът от мен петиция от Лучан Солено и петиция 784-19 внесена от гражданин РР с българско гражданство от името на група български и румънски граждани, неправителствени организации относно пасени за безопасността по отношение на хранилищата за радиоактивни отпадъци в България. За това давам думата на петиционера, който благодаря и веднага уточнявам, че текста на който е изведен като съдържание на петицията, също е, не съответства на съдържанието на петицията, защото е, безопасността по отношение на хранилищата не, без, а безопасността по отношение на едно единствено хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци от работата на АЕЦ и промишлени приложения, тя, то е единствено в България. Защо сме повдигнали този въпрос? Аз вчера бях на а, последно заседание на български и румънски неправителствени организации а, и Европейската банка, заедно с оператора на хранилището, Държавното предприятие Радиоактивни отпадъци. През 2019 година има а, признания, имаме ги документите, че а, е, са установени несъответствия в устойчивостта на терена. Касае се за един терен, който е в Йосова почва до река Дунав и е на повърхността на а, е, почвата на земята, което първо разминава се с а, е, изискванията на наредбата за класификация на радиоактивни отпадъци, а именно съществуват в радионуклидния инвентар, публикуван в доклада за оценка въздействие върху околната среда, за дълго живущи. Дълго живущи, които тръгват от десетки хиляди, минават през милиони и стигат до 4 билиона години. А 2А, това е, което е оценявано в доклада за ОВОз, касае до 300 години живот и активност на радиоактивните отпадъци. Ето това е основният проблем на това хранилище, което ще остане в тежест в нарушение на Директива 2011, която задължава държавите да избягват прехвърлянето върху идните поколения на неоправдана тежест, свързана с отработеното гориво и радиоактивни отпадъци. И в подкрепа на това че в миналата година са възникнали и ние ги наблюдавахме, но в България няма а, прозрачност по а, строителството и по работата на ядрените съоръжения, освен някои политически популистски партии говорят за необходимостта от ядрена енергетика. Ние тук не говорим за ядрената енергетика. Ние говорим, че това хранилище е опасно с мястото, на което се намира и с това, че е на повърхността. Има хидрогеоложки план, който не е изпълнен. И за това не е очудващо, че а, разрешението за строителство, издадено 2017 година, е с предварително изпълнение. Тоест, не ни интересуват никакви норми и нормативи. Вие работете, защото трябва да се освояват парите на 7 донори от Европейския съюз, така наречения Международен фонд Козлодуй. В това число и Европейската комисия харчи а, а, парите на европейските дънакоплаци. Ние искаме Европейската комисия да установи по-сериозен контрол, запознаване с проблемите, които аз съм представил. Ето, го, ето ги документите на екрана, за което много благодаря. И се надявам, че това, което ще касае живота и здравето на идни поколения – а, стотици хиляди поколения, защото милиони а, и билиони години а, активност на тези радиоактивни отпадъци, не искам да ги споменавам, да отежнявам. Уран 238 с 4 билиона и така нататък. И поради това аз а, се надявам, че а, тези несъответствия в изследванията самия изпълнителен директор го казва. Несъответствие в устойчивостта на терена, който беше подложен на допълнителни изследвания и сондажи и беше спряна работата, защото загинаха двама човека именно поради не сериозното отношение. Господин вносител, моля ви, приключвайте. Приключихте ли вече? Благодаря. <laughs> Перфекто. Чудесно. Сега даваме думата на госпожа Антонета Лизова Калапиш от комисията. Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вносителя на петиция за това, че дойде тук. Неговата загриженост изглежда много тревожеща, обаче Националният съд разгледа всички тези въпроси много внимателно, защото решението за оценка на въздействието върху околната среда беше обжалвана в съда и съда разгледа много внимателно този въпрос и реши, че няма опасност. Европейската комисия с уважение се отнася към решение на съда и смята, че възраженията на вносителите на петицията не са основателни. Освен това, в съответствие с договора, учредяващ Европейската комисия, общност в областта на ядрената енергия и също така законодателството за управление на радиоактивните отпадъци. Комисията смята, че изпълнението на този план няма да доведе до радиоактивно замърсяване на почвите, водите и въздуха на засегната държава членка и на други държави членки. Затова Европейската комисия сметна, че няма че няма опасност от радиоактивно замърсяване от хранилището Радиана. Преди да се приеме това становище, службите на Европейската комисия се консултираха с експертна група, за да може да се вземе решение за радио... радиоактивността. Експертната група включваше и експерти по опазване на общественото здраве и Европейската комисия не смята, че има основания да се подлага под съмнение мнението на експертната група. Що се отнася до следващата петиция за допитване до обществеността, което беше зле организирано, искам да кажа, че има факти, които бяха отнесени до Европейската комисия. Обаче комисията не можа да открие никакви недостатъци в процедурата за обществено допитване, свързано с проекта. Нямаше никакви доказателства за твърденията на жалбоподателите за твърде формалистични повърхностен на характер на организаторите на обществените консултации. Цял тази информация е качена и на сайта на комисията. Що се отнася до удължаването на срока на експлоатацията на реакторите 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй, това също е предмет на петиция от 2018 година. В нашето писмено съобщение подробно обяснихме, че няма доказателства за това, че българските или румънските компетентни органи са се отклонили от приложимото европейско или международно законодателство. Повече от това България предприе всички необходими мерки, за да уведоми Румъния три месеца три месеца преди да се стигне до решението за удължаване на срока на експлуатация. Мога да повторя отново, че няма никакви процедурни нарушения нито на директивата за ОВОС, нито на конвенцията ЕСПО. Това, комисията не смята повече да разглежда въпросите, които са повдигнати в петициите. Благодаря ви. Много ви благодаря. Сега давам думата на господин Слабаков. Пора малко по-емоционално, защото тази петиция е подписана от името на Екогласност. Мога да ви кажа, че това е организация създадена от моят баща преди 89 година и това е първата екоорганизация в България. И когато тази а, организация не работи в името на хората и на природата, а в а, името на някакви собствени интереси, мен това изключително много ме притеснява. Подобни екоорганизации, които се повика после, защото аз тук имам становището на екогласност, ето го. Това е на политическия клуб Екогласност, които нямат нищо общо с това нещо. Това е една странична организация. Аз лично много се притеснявам, че в България думата екология и неправителствени организации се превърнаха в мръсни думи. И това е именно защото някакви хора по някакъв начин се опитват да направят някакви дивиденти. И ясно е, че с Козлодуи и новото хранилище няма абсолютно никакви проблеми. И това е ясно на абсолютно всеки. Освен на някой, който се опитва по един или друг начин да изкара, да го наречем с грозната дума, пари. Защото ако тези вносители бяха решили т.е. бяха поканени и бяха получили някой лев, щяха да кажат, че това е най-прекрасното място на света. Това е нещо, което много ме притеснява. Аз говоря нормално, защото не съм политик. Аз съм един нормален човек и баща ми винаги се е борил за това човека и природата да бъдат едно цяло. И това да бъде нормално. И затова толкова винаги съм харесвал инициативата Екогласност. Съжалявам, че с това име по някакъв начин се злоупотребява. Благодаря ви. Естествено, искам да бъде затворена тази петиция, защото е абсурдна. Благодаря сега, господин Джампаски. Уважаеми колеги, впечатлен съм от е, тази изключително недобре подготвена, грозна и вредна атака срещу най-сигурната централа за производство на електрическа енергия в цяла Европа. В предишния въпрос обсъждахме един бългийски ядрен реактор, който предизвиква проблеми и хората се тревожат от него. Когато говорим за Ецко и говорим за доказано, изследвано, най-сигурната, най-чистата, най-безопасната централа в цяла Европа, която произвежда електричество. От известно време тук се говори зелена сделка, за чистота, екология и така нататък. Няма по, чиста по-щадяща природата форма на производство на енергия от ядрената. Не съм очуден, че румънски организации атакуват АЕС Козлодуи. На тяхна територия работи атомна централа. Те си, как да кажа, защитават техния интерес. Не съм очуден, че и български граждани се хващат на това хоро, затова ние си имаме специални думи, но е, и определения, тези хора са ясни. А, но не е тук мястото да ги обсъждам. Част от тях, разбира се, са, както се казва, на грантовата линия, друга част са жертви на липсата на адекватна медицинска помощ в е, така, сферата на психиатричното здраве в България. Но, както се казва, така са решили, така са направили. Но сега ми позволете съвсем накратко да прочета становището на експертите. Говоря за експерти, а не говоря и няма да допусна, разбира се, мнението на самодейци и на хора, които, как да кажа, са увлечени грантово от розовия смок и шарения драндавец. Та да поговорим за експерти. Становище по отношение на петицията, подписана от български, за съжаление, и румънски неправителствени организации срещу развитието на проекта за изграждане национално хранилище за ниско и средно активни радиоактивни отпадъци на площадката на Ецко Злодуи. Петицията срещу развитието на проекта за изграждане на националното хранилище за ниско и средно активни радиоактивни отпадъци на площадката Тенеско Злодуй е пореден опит на неправителствени организации, така наречени зелени, за възпрепятстване на проект с национално европейско значение и огромна обществена отговорност, каквато управлението на радиоактивните отпадъци в държава с традиции и потенциал в развитието на ядрения сектор. Проектът за изграждане на националното хранилище стартира през 2005 година в изпълнение на решение на Министерския съвет в съответствие с националните и международните нормативни изисквания. Изграждането на хранилището се извършва в изпълнение на задълженията на Република България по Единната конвенция за безопасност и управление на ядрените отпадъци и за безопасност при управлението на радиоактивните отпадъци, Директива 2011/70 Евроатом от 19 юли 2011 година за създаване на рамка на общността за отговорно безопасно управление на отработеното гориво, радиоактивни отпадъци и при стриктното изпълнение на изискванията на националната законова база и стандартите за безопасност на Международната агенция за ядрена енергетика, за атомна енергетика. С изграждането на, на, на, на хранилището се затваря цикъла за управление на ниско и средно радиоактивните отпадъци категория 2А в съответствие с изискванията на националното законодателство, стандарти за безопасност на Международната агенция за атомна енергия, както и добрите практики при управление на радиоактивните отпадъци в Европейския съюз. С изграждането на хранилището, с изграждането на хранилището се цели безопасното погребване на ниско и средно активните отпадъци категория 2А и тяхното трайно и окончателно изолиране от околната среда и човека. Първият етап от развитието на проекта е извършването на оценката на въздействие върху околната среда и човешкото здраве. Целта на оценката на въздействието върху околната среда, освен като единствен инструмент за осигуряване на висока степен на превенция върху околната среда и човешкото здраве, е да гарантира, че всички екологични съображения са интегрирани в изготвянето и разрешаването на проектите, както като обърнато по-голямо внимание на аспекти като ефективността на ресурсите, изменението на климата и предотвратяването на бедствия. Процедурата по ОВОС се регулира на национално ниво от глава 6 на Закона за опазване на околната среда и наредба за реда и условията за извършване на въпросния ОВОС. Горните документи са транспорнирани от Директивата за ОВОС на Европейския съюз. Тази процедура представлява най-силното доказателство, че всички норми по отношение на качеството на околната среда ще бъдат изпълнени по начин, щадящ компонентите и характеристиките й. Атакуваната процедура по ОВОС е извършена в съответствие с абсолютно всички екологични изисквания, в това число изискванията на специалното законодателство, засягащо подобен проект, в доказателство на което освен решението на министъра на околната среда и водите, с което е одобрена оценката, освен решението на Върховния административен съд на Република България, с което оставя в сила решението на министъра, е и висока международна оценка на Комисията към ООН, която следи за коректното прилагане на нормативната уредба в Европейската общност. При задълбочен анализ и стриктно проследяване на процедурата, каквито могат да бъдат извършени, предвид на прозрачност се установява, че всеки един етап от нормативно определените по отношение на процедурата по ОВОС е коректно спазен, извършени са консултации всички заинтересовани ведомства и институции, предоставена е възможност за участие и на обществеността, в това число трансграничен контекст, взети са предвид всички изисквания на всички страни, участващи в процеса, след което е взето информирано, адекватно решение, с което е одобрено инвестиционното предложение за изграждане на хранилището от компетентния орган по околна среда в лицето на министъра на околната среда и водите. Моля да се отчете, че са проведени обществени обсъждания и в Република Румъния като техния компетентен орган се е произнесъл без забележки относно процедурата. Само едно нещо, господин Джамбаски. Моля, забавете темпото заради преводачите. Опитвам се да не губя време. Моля да ме извинете. Те, че са проведени обществени обсъждания и в Република Румъния, като техния компетентен орган се е произнесъл без забележки относно процедурата. Всичко това от своя страна напълно опровергава поредните клиширни аргументи на така наречените фалшиви зелени организации от посочената петиция, които с последователно си целенасочено поведение опоручават смисъла на единствената процедура, която гарантира адекватна оценка за въздействие на инвестиционните предложения върху факторите и компонентите на околната среда, какъвто е смисъла на процедурата по ОВОС. Тук е момент и да се попитаме какви са тези по същността си екологични или както те се наричат организации, като действията им далеч не се доближават до идеите за опазване на околната среда. В случая всячески се опитват да попречат, дори да стопират осъществяването на единствения проект в момента, който е пряко свързан с ангажиментите, поети от Република България страна член на Европейския съюз към общността по отношение извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения, в това число и управлението на радиоактивни отпадъци. И то не с аргументи и предложения към обекта, а с фрази, извадени от контекста на задълбочените професионално извършени анализи, какъвто е доклада по ОВОз за хранилището, представляващи откровени лъжи, целящи да подведат обществеността и институциите не само в национално, но и на ниво Европейска общност. Обръщам внимание на честа практика на лъжливите екологични организации които за пореден път се опитват да злоупотребят с право, като обжалват актовете на единствения компетентен екологичен орган на страната според европейското законодателство и българските закони, а именно Министерството на околната среда и водите, и втори път злоупотребяват с правото на петиции. След, забележете, произнасянето на две инстанции на суверен независим български върховен съд. В контекста... Административните В контекста на гореизложеното смятам от името на нашата делегация, че са на лице доказателства и обстоятелства, за затваряне на тази петиция и настояваме случай да бъде затворен и приключен. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Витанов. Представител на групата на социалистите и демократите, всяко съмнение по отношение на безопасността на гражданите ние приемаме изключително сериозно. И тук <clears throat> няма как да не се съобразим с всички експертни становища, включително и становището на комисията, която не открива никакви доказателства за идентифициране на каквито и да било дефицити по изпълнението както на националното, така и на европейското законодателство. Така че, разбира се, моят апел е тази а, петиция да бъде затворена. Но като български гражданин ще кажа, и като български социалист, че се противопоставям на всеки опит атомната енергетика да бъде използвана за извличане на вътрешнополитически партийни дивиденти. Благодаря Radev. Благодаря, господин Радев. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Категорично не съм съгласен с твърденията на петиционерите във връзка с двете петиции, касаещи разширяването на експлоатацията на АЕЦ Козлодуй, както и изграждането на хранилище за погребване на ниско и средно активни радиоактивни отпадъци. В рамките на съответните процедури България е уведомила румънското правителство за планираното удължаване експлоатацията на пети и шести реактор на АЕЦ Козлодуй както е представила и детайлна информация по всички повдигнати от румънска страна въпроси в съответствие със законодателството. Нещо повече, видно и от проверката, която Европейската комисия е направила, няма никакви основания да се смята, че европейското законодателство в сферата на околната среда е нарушено. Във връзка с изграждането на хранилището за радиоактивни отпадъци бих искал да отбележа, че то не само е приоритет за българската държава, но е и част от ангажиментите, които България е поела пред Европейската комисия в рамките на програмата по извеждане от експлоатация на блокове от 1 до 4 на АЕЦ Козлодуй. Неговото изграждане се извършва в съответствие с изискванията на Единната конвенция за безопасност при управлението на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, Директива 2011-70 за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на обработеното гориво радиоактивни отпадъци. Също така е съответствие с изискванията на българското законодателство, стандартите за безопасност на Международната агенция за атомна енергия, стратегията за управление на обработено гориво и радиоактивни отпадъци до 2030 година, както и всички добри практики в другите европейски страни. Спазват се всички законови изисквания за изграждане на такъв род съоръжение, в това число и изискванията, свързани с опазване на околната среда, радиологична безопасност и опазване на здравето на персонала и населението. При изграждане на хранилището и по-конкретно на първия етап от него е проведена процедура по оценка на въздействие върху околната среда при спазване на всички изисквания на Закона за опазване на околната среда и Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст. Проведени са обществени обсъждания както в Козлодуй, България, така и в Крайова, Румъния. Впоследствие е подписано и рамково споразумение за диалог между двете държави. В допълнение на това през 2016 година в Румъния е проведено изслушване, като на всички 23 повдигнати от гражданите въпроси българските власти са предоставили подробни писмени отговори. През април 2017 г. Европейската комисия е получила от България в съответствие с договора за Евроатом подробна информация във връзка с изграждането на хранилището. На базата на тази информация и след консултации с експертни групи комисията е заключила, че въпросното хранилище не представлява опасност за здравето, водата, почвата или въздуха на друга държава членка. Това се потвърждава категорично и от оценката по безопасност и от доклада по оценка за въздействие върху околната среда. На базата на всичко това комисията е решила да не предприема други действия спрямо България или Румъния, тъй като не могат да бъдат открити нарушения на европейското законодателство. Предвид всичко гореизложено, смятам, че петициите трябва да бъдат затворени, тъй като от цялата налична информация е видно, че и спрямо разширяването експлоатацията на АЕЦ Козлодуй и спрямо изграждането на хранилище за радиоактивни отпадъци са спазени всички законоустановени предписания и изисквания, както и проверките на самата Европейска комисия показва, няма нарушение на европейското законодателство. Благодаря ви за вниманието. Gracias, señora Auken. Госпожа Auken. I think I'll speak Danish. Аз ще говоря на датски. Jeg, var, jeg har været lidt utryg ved at høre. Направо не знам какво да кажа. Като чувам какво се обяснява на българските граждани. Тези опасения са ми познати от датската реалност – но у нас става въпрос за ядрени отпадъци от тестови, тестови реактори. И не беше намерено решение къде да се складират тези отпадъци и сега изведнъж се взема решение всичко да бъде изпратено в България, всичко е наред, безопасно е всичко, в България всичко е чудесно. Абсолютно съм сигурна, че няма как това да е истината. И сега всички българи, които изслушахме, които са от управляващата партия, бяха изслушани. Аз мисля, че трябва да се обърнем към Комисията по околна среда, за да получим независимо становище. Много държави имат проблем с ядрените отпадъци. И Германия твърди, че не се е справила с проблема за окончателното погребване на ядрените отпадъци. Не бива да се отнасяме към този проблем а, с а, неподобаващо превъзходство. Не е случайно имаме Архуската конвенция, за да има от една страна яснота, от друга страна сигурност. А, сега ни се представя положението в България така, сякаш а, всички ядрени отпадъци от цяла Европа могат да бъдат изпратени там, защото положението е сигурно. Аз мисля, че трябва да се обърнем а, към. А, а, господин Слабаков всички ядрени отпадъци в България. Мисля, че ще се объркали тотално. Значи, уважаема колежки, повтарям, не си беше сложил слушалките. А, не знам кой ви е казал, че а, всички ядрени отпадъци в света ще бъдат складирани в България. А, тук, нали, няма да ме прекъсвате в момента, докато аз говоря, тъй като аз не ви прекъснах, докато говорихте ужасни глупости. А, искам да ви обясня, че вие абсолютно не сте наясно нито с ядрената енергетика. Не знам в Дания колко ядрени централи имате и кой ви е казал, че ще се складират отпадъците от Дания в България. Това е абсурд също. Както и петицията, която сложихме преди малко. Говориме за нашите си ядрени отпадъци. Да, и може да не си махаме по този начин, защото е доста грозно. Благодаря ви. Just to put it in I might have had a terrible translation into, into Bulgarian. Може превода да е бил ужасен на български. А, беше малко иронично моето изказване. Исках да кажа, че всички държави, които имат проблем с ядрените отпадъци, ако положението в България е изцяло решено и безопасно, биха могли да си складират отпадъците там. А, иначе имам а, яснота. Пешки може да складираме вашите отпадъци, стига да платите. Благодаря ви. Благодаря, да, разбира се. И сега, за да приключим, с тази точка давам думата на петиционерите. По две минути има всеки един от тях. Само мога да се смея как тук се разгоря политическа битка. Под, пояснявам, че аз представлявам като заместник-председател национално движение Екогласност, а не политическа партия Екогласност. Много са различни. И второ, оценката по безопасност в директивата на Европейския съюз изрично е записано, транспонирана в българските а, а, национални регула... национален регулатор ядрен, че се изготвя от независим а, оценител, който няма никакви е, ползи, търговски и всякакви. А в случая за хранилището, аз говоря само за хранилището за погребване, то тази независима в кавички оценка на безопасността е направена от фирма номер едно, работеща във всички проекти ядрени в България. Казва се риск инженеринг. Господата политици са на техните хранилки. Благодаря. Wait a minute, wait a minute, wait a... Моля да изчакате. Господин Александров, нека да приключим този дебат. Лично аз смятам да сложа край на този дебат. След като изслушах вносителя на петицията, Европейската комисия и депутатите от различни политически групи, председателство предлага да се закрие тази петиция, защото Европейската комисия ясно посочи, че няма нарушение на никакво европейско законодателство в България. За това, нека да сметнем, че тези петиции са затворени. Коментари без микрофон. Um, the, the micro. We didn't hear you. Sorry. Sorry. Just say... Само искам да кажа протестира предлагам този въпрос да се обсъди на заседанието на координаторите. Защото не можем да вземем решение, когато нямаме кворум. Има твърде малко присъстващи депутати. Госпожо председател, може ли да имам обсъждане, на което присъства депутат само от една държава? Аз не смятам, че това отговаря на процедурата. Смятам, че това не е справедлив начин на отношение към носителите на петицията. Госпожо Алкан, вие ме познавате добре. Знаете, че аз винаги съм справедливо. И слушахме всички. Моля, изчакайте ме, госпожо Алкен, моля. Просто приключвам дебата. Госпожа, госпожа Алкен ме познава много добре. Аз изслушах вносителите на петициите, приветствах ги, защото нашите врати винаги са отворени за тях. И ние също така за тях сме една отворена врата към европейските институции. Но слушахме вносителите на петициите и за разлика от петиционерите, Европейската комисия много ясно посочи, че няма никакво нарушение на Европейска директива, че се изпълняват всички европейски законодателни актове в България. Това беше ситуация много по-различна от това, което чухме по предишната точка, също отнасяща се до на електроцентрал. И слушахме депутати от различни политически групи. Слушахме госпожа Аукен от е, Зелените и слушахме представители на три политически групи в парламента и слушахме комисията. За това предложението ми е да закрием петицията, тъй като ние сме в един демократичен парламент, в една демократична парламент, парламентарна комисия и аз също така съм член на тази парламентарна комисия и нося отговорност. И слушахме депутатите от различните политически групи и те, както и комисията, моля да бъде закрит тази петиция. Затова не смятам, че с нещо се нарушава правилника или демократичните принципи. Затова закриваме тази петиция и преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е 13-та точка петиция 827 от 2018 година, внесена от Олга Даскали с градско гражданство относно предполагаеми сериозни нарушения на правото на Европейския съюз, процедурата за лицензиране на 4 електроцентрали – в рамките на защитена природна територия в община Месолонги в Гърция. Госпожа Даскали присъства тук. Приветстваме ви. Имате 5 минути, за да направите вашето изложение. Благодарим ви за това. Σας ευχαριστώ πολύ. Έρχομαι σήμερα από το Μεσολόγγιο Τελοκαρνανίας. Είμαι δικηγόρο. Много благодаря. Идвам от Месолонги, и съм председател на Общинския съвет. Много внимателно слушах какво е положението в Мар Минор. Сега ще ви разкажа за лагуната в Месолонги. Това е втората по големина лагуна в Европа. Много важно място за птици и е защитена а, влажна територия по конвенцията от а, Рамсър. Това е защитена територия за птици, а, част от а, мрежата Натура 2000, а, защитена от Барселонската конвенция и е природен паметник. А, също така а, е а, част от биогенетичен резервуар от тази територия. Въпреки защитата на тази територия бяха дадени разрешения за изграждане на електроцентрали за изгаряне на биогориво в близост до устието на река. Ние смятаме, че това е в нарушение на член 11 от договора за функциониране на Европейския съюз. Има регионален план за развитие. Опитваме се да насърчаваме земеделието, рибарството и екотуризъм. Всичко това няма да е възможно, ако в същото време насърчаваме и промишлеността в, тези, в този регион. Ние а, нарушаваме член 191 от договора за функциониране на Европейския съюз и принципа за предпазливост. Не отчитаме последствията върху околната среда и липсват проучвания за земеползването в този регион. Има едно проучване за въздействието върху, околната среда. И в това изследване има множество грешки. Виждате, че тук една равнина се представя като планина. Всички данни са събрани в продължение на една седмица и не е много ясно също така колко хора работят в този регион. Това е, изследване съдържа и други грешки и измами, като например твърдението, че електроцентралите, изгаряйки биогориво, ще се получи биогаз. Това не е вярно. Получава се синтетичен газ. За да получат разрешителни, също така мощностите са разделени на 4 електроцентрали. А, така че ние смятаме, че има нарушение и на конвенцията от а, Архус, от Орхус. Не бяха проведени публични консултации в достатъчна степен. Жителите на Месолонги разбраха, че ще се изграждат електроцентрали, когато почнаха строителните работи бяха създадени различни граждански инициативи от техническата камера, граждански а, общности и други организации. Подобни случаи има и в други части на Гърция, така че получаваме подкрепа и от тях. За съжаление, публичните власти в Гърция систематично нарушават директива 2009-29. Там се казва, че а, следва да се насърчават възобновяемите енергийни източници. А, а при подобни електроцентрали като тази се настройват гражданите срещу възобновяемите енергии. имаше много инвестиции в региона. извинявам се, само още минута. Много европейски фондове и други европейски средства са инвестирани в нашия регион. За съжаление, не бяха изпълнени очакванията на гражданите. Хората живеят от рибарство и аквакултури, искат да се развива екотуризъм и други меки форми на туризъм. Искаме да запазим важните зони за следващите поколения, защото те ще държат нас отговорни за това. Ако се дадат още разрешителни, ще продължи разрушаването на околната среда. има много местни инициативи и местните власти също са против това развитие. Привели сме достатъчно информация в подкрепа на оставането на тази петиция отворена в защита на околната среда. Бяхме приятно изненадани неприятно изненадани от отговора на Европейската комисия. Тя не се представи като пасител на европейските договори. Ние искаме гръцкото правителство да оттегли разрешителните и да прекрати строителните дейности в региона на Месолонги. Добре. Господин Спайт, има думата от името на комисията. Много благодаря. Благодаря и на вносителя на петицията това е случай на лошо прилагане на проект на място и не е свързано с структурен проблем в държавите членки. Комисията наблюдава а, информацията от а, различни а, петиции, а, но, както се казва в а, съобщението на комисията и насоките на комисията, мога да кажа, че нашата генерална дирекция и нашите а, е, служби не а, е, използваме информацията от пилотните проекти и индивидуални случаи, за да разследваме как стоят е, нещата. Аз вярвам на документацията от официалните власти. И мога да кажа, че в случая с тази петиция има две нива европейско и национално, където мненията се разминават и оценките на положението се разминават. За това наблюдаваме структурните проблеми в Гърция, оценката на въздействието върху околната среда и няма да разследваме отделни случаи. Това е част от националната компетентност. Сега давам думата на членовете господин Агис Сали. Салиба. Малко съм объркан. Е, тук имаме случай, в който комисията твърди, че гръцкото правителство не е приложило европейското законодателство, защото за всеки проект в е, този сектор трябва да се прилага европейското законодателство. Комисията твърди, че нищо не може да се направи по този случай. А, аз не приемам тази об, обосновка. Знам за други подобни случаи с а, подобни проекти, а, където е имало процедура по нарушение а, във връзка с а, европейски пилотни проекти. Аз мисля, че комисията трябва да направи нещо, защото тук имаме случай, в който държава членка нарушава европейското законодателство за околната среда и смятам, че трябва да се предприемат действия. От разследването на комисията се вижда какво се е случило и това е ясно. Дори и от представенето на вносителката на петицията става ясно какво е положението. Така че аз мятам, че не само комисията трябва да използва всички налични средства, за да направи така, че нарушаването на европейското законодателство в областта на околната среда от страна на гръцкото правителство трябва да се прекрати. Госпожа Алкен. Абсолютно съм съгласна с преждеговорившия колега. А, не, не съм шокирана, защото комисията има този лош навик да разглежда правото свързано с а, околната среда като нещо несериозно. И независимо от а, резолюцията към годишния доклад, а, в който ние казваме, че това трябва да бъде прекратено като практика, комисията не приема достатъчно несериозно ролята си на пазител на европейските закони и някакси се е, съгласява с е, тези нарушения на европейското законодателство. Ние знаем, че това е проблем, но трябва да го решим. Чуваме за нарушения във връзка с е, мрежата Натура 2000 и за множество проблеми, свързани с това. Така че е изключително нужно а, вие да вземете отношение по това. В Германия наблюдаваме същото арогантно отношение към законодателството, свързано с Натура 2000 отношението е като че ли това е някаква измислица на зелени активисти и така нататък. Аз пледирам петицията да остане отворена и случая да бъде представен а, на комисаря Шевчович. Толкова често се опитваме да напомним на комисията, че тя е пазителка на основните договори а, и не бива да ни отпраща в подобни случаи към националните съдилища. И не бива да се очудваме, че толкова ниско е доверието към Европейския съюз. Господин Никола Алаванус. Много благодаря. Няма да повтарям казаното от моите колеги. Трябва да се разглежда действително а, информацията, която е на разположение на нашата комисия и на Европейската комисия. Но за втори път разглеждаме въпрос, свързан с интересите на Гърция, при който виждаме, че се създават промишлени мощности в зони, защитени по Натура 2000 или в зони, които са от историческо значение. Например, златодобива в Сколиес е такъв случай. И за втори път комисията твърди, че това е национален въпрос, с който трябва да се заемат националните съдилища. Аз мятам това за лицемерно. Защото Европейския съюз задава критериите за инвестиции в възобновяеми енергийни източници, например. И това означава допълнително данъчно бреме за гръцките граждани, отразява се на бизнеса, някои фабрики затварят, отразява се и на гръцкото население. А, всяко едно правителство, предишното на Сириза и сегашното консервативно, а, защитава позиции, които имат ефект върху гражданите. А, но винаги, когато става въпрос а, за въпроси, свързани с околната среда, Европейската комисия връща въпроса към националните органи, а не го прави в други случаи, свързани с политически проблеми. И ние смятаме, че ако Европейската комисия подхожда по този начин, не може да защити здравето и безопасността на европейските граждани, защото трябва да направи избор а, между големите политически а, интереси а, и здравето на гражданите. А, комисията винаги избира интересите на едрия бизнес. Аз мятам, че тази петиция трябва да остане отворена не бива да допускаме една и съща грешка няколко пъти, а вече сме го правили. Благодаря. И аз си давам думата, за да кажа нещо. Шокиращо е, че комисията в своето съобщение пише, че тази петиция няма широко стратегическо или хоризонтално измерение и за това е по-подходящо да бъде разгледане на национално ниво. Кой има право да определи колко е важна една тема? А, както множество колеги казаха, кой определя значението на екологичните проблеми Екозаконодателството е изключително важно, особено в е светлината на новата, новия зелен курс, който поема комисията. Аз също бих казала, че трябва да оставим комисията отворена и да апелираме към комисията да разследва случая доколко този проект е в съгласие с европейското екологично законодателство. И сега ще дам думата за заключителни думи на а, вносителката на петицията за две минути. Моля ви да говорите бавно. Благодаря. И моля да ме извините за това, че толкова бързо говорих, когато се изказвах преди това, но това е просто защото много емоционално се отнасям към този проблем. Европейската комисия каза, че през 2014 година, когато са били издадени разрешителните са били проведени допитвания до обществеността. Това не е вярно. През 2014 година не е имало такива обществени консултации. Когато различни организации на гражданите искаха да обжалват, да успорят това решение, те не можаха да го направят точно защото не бяха проведени обществени консултации. Когато се обърнахме към националните съдилища, Нашата жалба беше отхвърлена като недопустима, точно защото а, пропуснахме някакви крайни дати и не спазихме някакви срокове. Гражданите, местните общности направиха съвсем съзнателен избор да Искаме да се развива економически нашия район, да има рибарство, да има селско стопанство и тази централа, която ще работи с отработено масло за готвене, тук е абсолютно неприемлива за нас. Тази влажна зона е една от най-богатите в Европа има някои биологични видове, които са застрашени. И когато се строят подобни обекти в района, това ще бъде вредно не само за здравето на хората, економическа дейност, но също така и за флората и фауна. Повтарям нашето предложение. Благодаря, госпожо Даскали да запазим тази петиция отворена и да помолим комисията, Европейската комисия да проучи въпроса по-задълбочено в съответствие с задължените правомощията на комисията. Има ли някакви възражения? Не, не, моля да ме извините, времето ни изтече вече. Надявам се, че сте доволни от взетото решение. Няма възражения. И така за днес приключихме с заседанието на Комисията по петициите и преминаваме към заседанието на координаторите. За това моля да отчетете, че заседанието на координаторите е предназначено само за онези, които представляват политически